Добро утро, уважаеми колеги. Възобновявам заседанието от вчера. Преминаваме към точка 10. Освобождаване от отговорност. общия бюджет на Европейския парламент. По тази точка искам да приветствам тук сред нас заместник председателя на Европейския парламент, който носи отговорност за европейския бюджет, господин Джани Питела. Добре е дошъл тук след, сред нас. Освен това, приветствам генералния секретар на Европейския парламент, господин Клаус Веле, както и вътрешния аудитор на Европейския парламент Роберт Галвин, както и представител на Европейската сметна палата, господин Балдилю Тобе Могоруса. Госпожа Ева Тотит Пилея е докладчик и ще й дам думата за уводни думи. Разбира се, ако искаш да вземеш думата. Добър ден! Благодаря, господин председател. Първо, Искам да приветствам всички присъстващи. Искам да приветствам и господин Веле, който присъства на заседанието на тази комисия днес, когато ще обсъждаме общия бюджет на Европейския парламент 2011 година и по-точно освобождаването отговорност. Разбира се, трябва да се проверява по какъв начин се разходва бюджета, особено в днешни дни. Генералните директори съвместно с аудиторите имаха за цел да проверят дали средствата се разходват по ефективен начин. Надяваме се, че ще имаме един конструктивен дебат и ще стигнем до консенсус. Разбира се, има аспекти и теми, които а, могат да бъдат подобрени или други, които трябва да бъдат разяснени. Като казвам това, имам предвид, а, че е необходимо да има прозрачност и сътрудничество и в тази връзка да благодаря на всички, които оказаха съдействие. Освен това искам да благодаря, че ми беше оказана честа да изготвя този доклад, свързан с обожаването от отговорност на бюджета за 2012 година. Благодаря и на докладчиците в Сянка за тяхното конструктивно сътрудничество. Благодаря на целия екип, който ми сътрудничи по време на изготвянето на доклада. Сега искам да направя някои бележки, които ми се сториха важни по отношение на бюджета, бюджетния орган и за Европейския парламент като цяло. Е, имаше области, например устен и писмен превод, в който бяха сектори, в които бяха предприяти съкръщения. Освен това в друг сектор, свързан с командировките за сътрудници и асистенти. Благодарение на тези икономии можехме да продължим работата си и в тази връзка искам да благодаря на господин Велем. През 2011 година за последен път с проведени мерки, свързани с освобождаването от отговорност за 2011 година. През 2011 година беше открит Центъра за посетители. Е, междувременно много хора посетиха този център и разбира се, това има едно положително въздействие не само върху Европейския парламент и върху всички останали институции. През 2011 година се стигна а, до интернализиране кредитирането в Страсбург и а, Брюксел. Процедура приключила през ноември 2011 година. Така се направи а, допълнителна стъпка в посока, постигна на по-голяма сигурност в Европейския парламент, като се интернализира тази услуга. Освен това искам да кажа, че а, това винаги е била една важна тема, като имаме предвид няколкото неприятни инциденти през миналата година. Искам да кажа, че новата система доведе до по-голяма сигурност и от друга страна, разбира се, е по-разходоефективна. Бяха спестени 60 милиона евро миналата година. Значи, това са много положителни аспекти, които искам да подчертая. Разбира се, има други допълнителни а, аспекти, които могат да бъдат подобрени. Около 12 000 души на ден а, идват в парламента. Бих искала да знам а, кога а, ще стане задължителна процедурата А, за влизане с магнитните пропуски и за депутатите. Бихме искали да знаем повече по този въпрос, за да е, имам един проект, който води до някакъв успех, но от друга страна не ограничава мобилността. Както вече казах, много хора идват в парламента в Брюксел и искам да спомена в тази връзка една друга услуга – кейтеринга. И междувременно офертите вече са недостатъчни. Предлагането е достатъчно и трябва да се занимаем с този въпрос. През септември 2014 година трябва да бъде довършен и другия проект. Що се отнася до финансирането на този проект? Това е въпрос, който зададох още през ноември 2012, но междувременно разбрах, че Европейската комисия изяви желание да взема е, да поеме част от разходите за този проект. Има писмо от господин е, Барозо. Е, освен това и господин Бузек през мандата си е изразил желание. Трябва да се види колко сериозно е това желание, дали то ще бъде изпълнено на практика и тъй като няма никакви конкретни данни, кога ще стане това относно сътрудниците. Има девет сътрудници с степен АД и АСТ, е, които трябва да бъдат назначени с постоянни договори. Относно Белгийското участие в този проект за Дом на европейската история. Обмислят се редица инициативи, чрез които може да се даде принос. В началото споменах, че имахме много плодотворни дискусии и сътрудничество с Сметната палата, в частност с аудиторите господин Галвин. Оказа се, че е необходимо да има по-добре плани... по-добро планиране в отделните генерални дирекции и че понякога са необходими извънредни, извънредни а, преговори. Има въпроси, които възникваха постоянно, свързани с по-доброто координиране на планирането. Господин Веле, не можем да си позволим да разходваме средства, излишни средства поради лошо планиране. Тази тема е много важна за мен, исках да я спомена. На следващо място искам да попитам дали има а, конкретна дата за гласуванията в пленарна зала, защото имаме проблем с залите. М мини пленарните сесии в момента са възпрепятствани и а, преди 15 май трябва да бъде проведено гласуването. Как ще стане точно това? Бих искала да знам кога можем да очакваме едно проучване, свързано а, с укрепване на метална, металната конструкция. А, през декември 2012 трябваше да бъде представено това изследване и а, кога ще бъде публикувано проучването, свързано с покривната конструкция. През август 2008 година имаше инцидент в пленарната зала в Страсбург и се чудя, че не е извършена проверка до сега на всичките конструкции в Зайца, защото до сега този проблем щеше да бъде отстранен. Има и други проблеми, които трябва да бъдат отстранени, свързани с системата за изпращане на имейли в Европейския парламент. Миналата седмица в пленарна зала имаше проблеми в тази връзка. Имаше и проблеми с синхронизирането на мобилните устройства. Вчера говорихме с IT щати специалистите и те ни казаха, че нямат контрол върху сървъра на Европейския парламент, защото тази услуга е ам, предоставена на външна фирма. Не може Европейския парламент да няма контрол върху собствената си информация и собствените а, си сървъри. Не е много удачно тази услуга да е предоставена на външна фирма. Друго, което ми направи впечатление, е, по време на различните заседания и различните отговори, които бяха предоставани, а именно, че отделните служби не са свързани с освобождаването отговорност на бюджета за 2011 година. Това не е винаги така. Да речем въпрос 20 за енергийна ефективност или 34-ти въпрос. Да, разбира се, това са въпроси свързани с освобождаването отговорност за 2011 година, защото те са свързани с административното управление и разходите за 2011 година. Не може а, изпълнението на бюджета да се разглежда а, а, отделно за всяка една година. Опитах се да взема предвид въпросите, повнити от всички политически групи. Ще дам възможност на колегите да вземат отношение. Искам да допълня още три въпроса които ще бъдат внесени и в писмена форма. Един въпрос засяга пътническата агенция. Много колеги се оплакват и казват, че получават по-ефтини цени, когато купуват чрез интернет или от други, полити... или от други пътнически агенции. Отговор не беше получен беше казано, че това не се отнася до бюджет 2011, а за ситуация през 2010, но въпреки всичко бих искала да се даде отговор на този въпрос. Освен това, баланс свързан с промяната на ам, разпоредбите за ам, щатните наети лица. Благодаря ви на благодаря ви за това, че попълнихте въпросника. Благодаря ви, че сте тук сред нас днес и благодаря за вашата подкрепа. Сега давам думата на колемата Могорута, за да вземе отношение по въпроса. Thank you, Chairman. Uh, dear members of благодаря, господин председател и уважаеми членове на Комисията към Европейския парламент. В Раздел 9 на доклада на Сметната палата са представени резултатите от оценките на административните разходи на различните институции и органи в Европейския съюз. Групата, която се отнася до административни и други разходи, представлява 7,6% от общите е, плащания за 2011 година и най-вече обхваща разходи за човешки ресурси, като заплати, пенсионни и други осигуровки и разходи по сгради, съоръжения, енергия, комуникации и информационни технологии. Целта на тази оценка на палатата е свързана с представянето на, един на една представителна извадка, случайна извадка от операциите, свързани с административни разходи за институции и органи и спазването на изискванията на системата. Освен това, палатата направи проверка на отделни статии, които включват изчисленията на плащанията и социалните осигуровки за служителите на всички институции. По подобие на предходните години резултатите от оценката са положителни. Палатата стига до заключението, че плащанията за административни разходи през 2011 година са във всички случаи правно обосновани и законни. По-конкретно, палатата установи, че в 7% от 56-те проверени плащания има грешки, което представлява 0,1% от всички плащания. Палатата също така стигна до заключение, че системите за контрол и надзор на административните разходи на институциите отговарят на изискванията на финансовия регламент. Уважаеми господин председател и уважаеми членове на комисията. Много е важно да се има предвид, че палатата предоставя своето мнение по отношение на всички институции и органи, а не конкретно за всяка по-отделно. Но палатата представлява един орган, който разглежда отделно институциите и организациите и представя своите наблюдения за тяхната работа. Тези наблюдения обаче не поставят под въпрос конкретните оценки, които са дадени. Препоръките се свеждат до следното. Първо, служителите трябва на определените за това интервали да предоставят документация, свързана с а, а, ситуацията им и с а, институционалните а, системи, към които а, те а, работят. Второ, институциите и органите трябва напълно да отговарят на правилата, които са включени в изискванията за промяна при трудовите договори на служителите, които са на срочни такива. И трето, институциите и органите трябва да изискват и одобряват съгласувано резултатите в проверките, които се провеждат. Що се отнесе до Европейския парламент, Сметната палата установи слабости при изплащането на социални надбавки на служители. В два случая от общо пет се оказа, че не са предоставени на време съответните документи, които да докажат семейното положение на съответните служители. Има слабости в които, според които документите, които са предоставени, не са проверени доколко отговарят на изискванията за познание на езика. Освен това има ограничения, свързани с ефективната последваща проверка при набирането на парламентарни асистенти. Това е слабост в 9 от 10 случаи. В крайна сметка Сметната палата установява и слабости в две процедури за доставки, в които са предоставени договори на съответни изпълнители, свързани с поддръжката на сградите и печатни услуги. В годишния доклад палатата също така прави своите заключения по предходни доклади. Има и препоръки по отношение на плащане на социални осигуровки на служители, палатата установява, че все още има рискове от некоректни или недължими плащания. Господин председател, това е обобщение от резултатите в работата на палатата. Що се отнася до Европейския парламент, аз оставам на ваше разположение за допълнителни въпроси и пояснения. Благодаря. Благодаря на господин Моколус за това, че ни представи позицията на Сметната палата. Сега давам на колегата от Европейския парламент думата да вземе отношение по въпроса. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Рале е тути. благодаря за възможността да участвам в Комисията по бюджетен контрол. Искам да благодаря на докладчика, госпожа Ева Ортис Вилела. Искам да уверя и докладчика и докладчиците в сянка, че що се отнася до задължението за стабилна, ефективна и делова работа по управлението на бюджета. Ние разглеждаме това като свое задължение и а, своя отговорност. Искам да приветствам и да благодаря за положителната оценка на Сметната палата за нашите усилия. Добър ден и на господин Робърт Галвин, който отговаря за провеждането на аудитите. В хода на предишни заседания съм казвал, че още от самото начало, от първия си мандат в парламента, когато време, от което има много приятни спомени, съм работил много, в много тясно сътрудничество с, с господин Галвин. Той повдигна някои въпроси, които ще бъдат повдигнати и от други участници в заседанието, без съмнение. Основната ни цел е да е ясно как се освояват средствата от бюджета и а, че те отговарят на решенията на председателството и на парламента. А, сигурно вече сте получили списъка на решенията, за които става дума, така че няма още веднъж да навлизам в тази проблематика. благодаря на генералния секретар за въпросника, който сигурно обаче ще провокира нови въпроси. И преди да дам думата на следващите оратори, бих искал да подчертая един въпрос, който според мен е много важен, който е в центъра на вниманието на председателството. И това е въпросът за прозрачността в диалога. Това са постоянните задачи в нашия дневен ред, защото тук става дума за бюджет и всички ние, които работим по тези въпроси, сме ангажирани с проблематиката на прозрачността и стабилното управление. Не поставяме под въпрос решенията, които са взети от политиците, защото това би противоречало на а, духа на процедурата и дейностите по освобождаването на, от, от отговорност. Това въжи и за съда. А, Ясно е, че все пак има някои неврологични точки, които трябва, с които трябва да се занимаем в духа на сътрудничество и едновременно с това да избегнем изкушението да се крием зад демократичния подход, като по този начин не се изправяме лице с, листа, с лице пред фактите. Имаме дълбоко уважение, имаме пълна вяра и доверие в работата на председателството и нека да кажа още веднъж, че ние сме готови за сътрудничество. Ангажирани сме с принципите на прозрачност и стабилно управление. Целта ни е да бъдем коректни и да бъдем максимално откровени. И така давам думата на генералния секретар. Благодаря, господин Питея, за добрите думи за тази комисия. Разбира се, от устата на заместник-председателя тези думи звучат много похвално за нас, въпреки някои от аспекти, които трябваше да бъдат проверени. Благодаря, господин председателю. Може би в началото на моето изказване ще засегна някои основни аспекти от 2011 година, защото става въпрос днес точно за освобождаването за този период. 2011 година беше една много ключова година. Това е една година, в която бяха внедрени наши основните елементи от нашата стратегия. Освен това, трябва да имаме предвид и влизането в сила на Лисабонския договор и тези елементи бяха интегрирани в, в договор. Имаме различни политически служби, които трябваше да бъдат доизградени. За библиотеката бяха необходими допълнителни средства, както и за е, отделни проучвания. За парламентариума докладчика вече спомена, че това е един проект, е, който ни занима години наред е, и комисията по бюджети се занима с този проект. Понякога той предизвикваше опасения но виждаме, че парламентариума доведе до голям успех, функционира вече от една година. 235 000 посетители е имало миналата година. Това означава, че Парламентарума се превърна в едно много полезно средство за депутатите, а също и едно привлекателно място за туристите в Брюксел. Това е един много успешен проект. Освен това, концепцията, свързана с генерализиране на ресурсите. Какво означава това? че във всички малки и големи генерални дирекции има сътрудници, които се занимават с бюджетните и финансови аспекти. В тази връзка може отделните дирекции да работят на хоризонтално ниво, да обменят практики и да са компетентни партньори за съответната генерална дирекция. Тази мярка също се оказа положителна. В края на 2011 година подновихме партньорството си с Люксембург в отношение на финансирането на сградата Конрад Аденауър. Искам да благодаря на правителството на Люксембург, което пое допълнителни задължения да ни съпътства при изпълнението на този проект, а и да ни подкрепи чрез финансови средства бяха ни предоставени гаранции, което ни даде възможност да продължим с този проект. От гледна точка на депутатите, а също и на много сътрудници, беше много важно, както в Брюксел, така и в Страсбург, да има а, повсевместна а, ин, бежична интернет връзка. Разбира се, бюджетната комисия ни предостави съответните средства и това е едно, една много важна предпоставка да можем да сме по-мобилни в информационното пространство. Тази мярка също се оказа много ам, много успешна и разбира се, мрежата ще бъде доизградена съгласно платите ангажиментите. Докладчика също а, спомена интернализирането на акредитацията. Преди няколко години имаше някои неприятни инциденти, свързани с сигурността. Ние предприехме съответните мерки. Аз съм убеден, че а, не е достатъчно да се каже да трябва да се набират хора в, в униформа, за да имаме сигурност. Не, ние имаме нужда от а, хора, които са ангажирани, квалифицирани, с дългогодишен опит в а, такъв род институции и те също са лоялни на тази институция, за която работят. Не можем да очакваме от а, хора, които са подписали договори, които са много неизгодни за тях, а, да работят работят съвестно и съответно негативните последици са за нас. Приключихме с този процес на интернализиране. Цяла, разбира се, цялата област, свързана с сигурността, ще бъде интернализирана и да се надяваме, че скоро ще бъде приключен и този въпрос и тази тема. На последно място искам да подчертая нещо друго, преди да се спра конкретно на въпросите на докладчика. Относно нашата програма за оптимизиране на дейността в областта на езиковите услуги. Тази мярка също беше успешна. Ние работим в пълен консенсус с засегнатите служители и сътрудници. Извършихме проверки в отделните езикови услуги. Видяхме, че има някои несъответствия. Това ни даде възможност да видим а, как а, можем да оптимизираме нещата така, че а, да бъдат постигнати целите. 100 100 места а, от а, службите за превод ще бъдат разпределени в други звена, така че да се получи оптимизиране на дейността, без да трябва да се създават нови работни места. Разбира се, за, дум, за дума на европейската история няма да има нужда от откриване на нови работни места. Ние можем да използваме, че съществуващите резерви така че и да се подобри като цяло дейността и услугите, които се предоставят на депутатите. Предприехме един друг подход в областта на преводите. Въведохме нов продукт On Demand при поискване. Значи протоколът беше превеждан в миналото автоматично на всички езици. Разбира се, това беше свързано с много големи разходи. Сега променихме този метод и казваме, ако един единствен депутат дори поиска протокол да бъде преведен на неговия език, ще го направим, но ние няма да го правим преди да сме сигурни, че е, този превод ще е, бъде ползван от някого. До сега един единствен път е, е поискан такъв превод. Бяха спестени 8,5 е, милиона евро е, за една година. Така че, ако някой поиска такъв превод, той ще бъде направен. С тази мярка, както казах, бяха постигнати подобрения в областта на устния превод. Взехме много важни решения през 2011 година, структурни решения най-важните три. Помолихме е, парламентарните комисии. Това е нещо, което обсъдихме в началото. Е, или понеделник, вторник, или сряда и е, четвъртък да се провежда седанията, но не само вторник и сряда. По този начин можем да използваме нашите а, щатни преводачи, а, да ги използваме през всичките дни, а, а и да не се налага а, да а, набираме допълнителни преводачи. 10 милиона евро бяха предприятите економии. През края на 2012 година видяхме, че тези економии са доста съществени, че не 10, 15 милиона евро економии са били постигнати. Това е имало допълнителни, разбира се, въздействия. Това означава, че на външните преводачи можем да предложим не само двудневни договори, а четиридневни договори. И такива по-дългосрочни договори могат да са да представляват интереса за много високо квалифицирани преводачи. Разбира се, за околната среда това е добре, защото е свързано с намаляване на емисиите на CO2. 24 милиона евро са били спестени, без това да е в ущърп на депутати. Това е нещо, което може да се повтаря всяка година. Действителността äh, ähm, в областта на писмените преводи се е увеличила 50% последните две години. И така услугите могат да се предоставят и след препаратите економии, без да се намалява тяхното качество и без да се ограничава обхвата на тези услуги. Сега ще се спра на въпросите зададени на госпожа Ориц, Благодаря и на нея за сътрудничеството и на вътрешните аудитори. Благодаря и за коментар, който тя направи по отношение с пането на бюджета. Сега, по отделните въпроси за, за задължителната задължителното проверяване на депутатите на входа. Председателския съвет не е взел някакво решение, което да променя сегашната система но мога да кажа, че ние работим с нови технологии, които биха ни позволили без депутатите да бъдат проверявани на входа, всъщност да бъде установена тяхната идентичност, като на екрана се, основа тяхна снимка, която се появява на екрана. По този начин ще имаме разбира се, сигурност и увереност, че това е точно депутатът, за който става въпрос, без депутатите да бъдат обременявани с тези процедури. Относно въвеждането на отделни зони за сигурност в Европейския парламент, нареченият зонинг, миналата година беше приключена тази процедура. Беше изготвен специфи... специфична концепция за всяка област от сградата. Тази концепция е готова. Сградата се разделя на пет отделни зони за сигурност. Какво означава това в обществено достъпните зони? да речеме, когато има посетители, когато знаем, че в тези чувствителни е, области можем да засилим сигурността. Беше попитано кога може да, вземе, да бъде взето такова е, решение. Е, председателя трябва да включи тази тема в е, следващото заседание на председателския съвет на 4 февруари. Разбира се, ще са необходими допълнителни дискусии, но да се надяваме, че във времето ще стигнем до едно такова решение. Целта е ам, промените в сградите да бъдат извършвани, извършени по време на предизборната кампания, така че ам, да няма някакви затруднения или осложнения за депутатите и за а, другите, които ползват а, парламента. Това ще стане по време на лятната пауза. На следващо място въпросът свързан с, с а, стола. Нашите сгради а, с, с а, упростени конструкции и а, оборудване там, това не е възможно да се правят някакви допълнителни подобрения. 1,4 милиона са а, били ползвателите на кантината, а, а последните а, изчисления са, че са нараснали на 3,7 милиона над а, повече от два пъти. Инфраструктурата е абсолютно претоварена. Трябва да се правят повече от 2000 движения на ден. Става въпрос за асансьорите. Това е голямо натоварване е, за асансьори. Това означава, че има прекалено много хора в сградите, има много посетители, разбира се, има и служители. Просетителските групи не се намират само в отделни части от сградата. Те се движат навсякъде не е само в стола, в пътя до пленарна зала и така нататък. Виждате, че те са навсякъде. И когато има група от 30 посетители, виждате, че асансьорите се задръстват, не могат да се използват. От, друго, от друга гледна точка се намираме в такава ситуация, че и за всеки сътрудник трябва да има отделен офис. Има понякога трима асистенти и трима практиканти. И какво става? До 6 души на 70 квадратни метра трябва да работят заедно. Това е недопустимо за мен. трябва да помислим как да променим тази ситуация. И тук не става въпрос за осигуряване на лукс Бундестага направи проучване и се обмисля да се въведе четвърти подред офис за всеки един депутат. Ние тук обмисляме за въвеждането на втори офис е, едва, въпреки че е, сме затрупани от работа, има много заседания, въпреки че малко можем да се занимаваме с е, законодателна дейност, за съжаление, и да се надяваме, че през новия законодателен мандат тази мярка ще може да бъде изпълнена. Относно а, стола на парламента, аз предложих на председателя да бъде обсъдена на 18 и 19 февруари след 4 седмици. Може би ще е необходимо да се обсъди този въпрос. Не е ясно дали ще се стигне до окончателно решение, но трябва да обмислим по какъв начин да бъдат изготвени трудовите договори, така че да се постигне оптимизиране. Са проекта свързан а, с Дома на европейската история. Това е един а, проект, който беше одобрен от а, бюджетната комисия, от Председателския съвет на Европейския парламент. Ние се придържаме към дадените насоки. Офертите, които са предоставени, са в рамките на бюджета. Нямаше някакви неприятни изненади. Движим се в, в рамките на първоначалните срокове. Бяха е, извършени ремонтни работи. Имаше разговори между бюджетната комисия и председателя. Председателя беше на мнение, че няма нужда да се прави частично откриване през 2014 година, ами едва след като и вътрешния интериор е изграден, тогава да стане това. М така че Сградата ще бъде готова през есента на 2015 година. Комисията се задължи да поеме част от текущите разходи. Ние поемаме изграждането, разбира се, част от текущите разходи, но и комисията ще поеме част от разходи. Това ще бъде включено в бюджетните процедури за 2014 година. Трябва до тогава да стане ясно какъв ще е точно приноса на комисията. Както казах, официалното откриваше през есента на 2015 година. През 2014 няма да има преда някакви а, допълнителни разходи. Ще има разходи, които ще възникнат през 2015 и те ще имат отражение върху бюджета за 2016 година. Трябва да видим какъв ще е обхвата на а, тези финансови средства. Относно а, служителите и Искам да кажа, че няма нужда да откриваме нови работни места за служители на Дума на европейската история. Както казах, съществуващи работни места ще бъдат преразпределени. Но служителите трябва да са с, с с договори, хора с опит в областта на музейното дело. И такива хора можем да намерим в държавите членки, не непременно в парламента. И техния опит трябва да е пресен. Така че имаме нужда от една смесеца от хора, които на договор и хора, които са длъжностни лица на Европейския парламент. По отношение на обществените поръчки, въпрос по който ще се изкаже господин Галвин, постигнахме значителен напредък по този въпрос. Имаме един а, нов стар финансов регламент. Няма, централиз... няма централизирана система на финансово управление, тя е децентрализирана. Това води до ам, появата на различни практики. Въпреки всичко, ние имаме интерес от това отделните стандарти за качество, за качество да бъдат спазени. с форума, занимаващ се с обществените поръчки. Изготвихме отделни насоки. И в, кога са въпрос за обществени поръчки в размер на в размер на определена сума, <clears throat> трябва да се предвидят изключителни условия. Това а, решение се прави през 2011 и се прилага от 2011 година. Относно а, мини-пленарните сесии, а, през 2013 няма да може да се провежда такъв тип заседания в Брюксел. Провеждането им трябва да се предвиди в Страсбург. Причината е, че пленарната зала в Брюксел в момента подлежи на реконструкция. Трябва да бъде засилена металната конструкция, което ще отнеме цяла година. Ам, не можем да кажем със сигурност, а, че примерно през ноември ще отворим отново пленарна а, зала, а, но това не можем да кажем в момента, но поне една година ще отнеме. Относно а, металните подпори, а, беше взето решение да се запазят а, дървените подпори, като те се укрепят с метална конструкция, така че да носят целия таван. Така че дървената конструкция да няма носеща функция. Металната конструкция обаче трябва да бъде изготвена с точност до милиметри. Ето защо трябва да отделим цяла година за тези строителни дейности. Ние не искаме да махаме целия таван, ние искаме да го запазим и да а, го укрепим чрез тази метална конструкция. А, беше попитано и за пленарната зала в Страсбург. Имаше проблем и с тази зала. Какви са последствията? Искам да ви кажа, че когато поех поста на 16 март 2009 година. На 18 март 2009 година направих предложение за реконструирането на Генералната дирекция, отговаряща за сградите. Тази реформа предвиждаше да има специфични звена, които да отговарят за поддържането на сградите. Да отговарят за нови, значи новите проекти да са за едно звено, поддържането за друго ниво. Ние управляваме 9 милиона квадратни метри, затова имаме нужда от ам, експертен опит в тази област. Тогава бяха предоставени съответните средства. Бяха ни необходими 48 нови допълнителни работни места за трите години. Бяха ни необходими и външни експерти. Развихме една програма, според която редовно се проверява изправността на сградите. В рамките на тази програма а, ще, бъде, а, ще бъдат изпълнени и ремонтните работи, свързани с тавана в пленарна зала. Ако не беше въведена тази а, програма, ние нямаше как а, на време да, да открием тези щети. Може би целият таван щеше да падне. А, и не искам и да мисля какви биха били а, последиците за а, всички а, 200 служители, които работят за поддръжката. Включиха се специалисти от парламента, външни специалисти, разбира се, нови проекти бяха въведени, всички тези практики се оказаха успешни. Проблема за имейлите. Има два компонента. Първият е свързан с един много актуален проблем за имейлите. И, им беше въведен антивирусен софтуер от Microsoft – този софтуер е изтеглен в момента, обаче има много по-големи проблеми. Сблъскваме се все повече с този проблем, че вече стигаме до пределите на нашия капацитет, най-вече, що се отнася до мобилната комуникация. В, през миналата година тази комуникация е нараснала неимоверно. Разбира се, в тази връзка трябва и съответните мрежи, технологии да бъдат разширени и надградени. Знаем, че е, има е, един потребител, който в е, е, системата си съхранява над 90 000 е, имейла. Ако така се подхожда с тази система за изпращане получаване на имейли, това означава, че има много голям обем на изпращане на имейли и тази система в един определен момент вече стига до своя предел. Имаме нужда от различен подход към тези системи и към инфраструктурата. Както и а, всяка година, така и тази година, свързана с ослужаването от отговорност за 2011 година, ние отговорихме на всички въпроси, въпросите свързани с управлението, но искам да кажа, че имаше въпроси, които не засягат директно събжаната отговорност, но ние все пак им отговорихме. Пътническата агенция, тази тема е много добре известна. Разбира се, билетите, а, обикновения път ни казва, да, ще си купа а, економическа, економична или бизнес класа. Обаче тук има много а, повече форми от економична, от а, бизнес класа и като потребител, който купува от интернет, а, няма как да, а, да направите разлика в тези отделни категории. Ние се опитваме да намалим 5% от пътните разходи, като а, ще призовем пътническата агенция да търси най-изгодните варианти, най-изгодните цени, така че да се постигне 5 милиона евро и економи. Освен това има нова обществена поръчка, която е обявена и в бъдеще може би е, в бъдеще с е, новите изпълнители ще можем е, по-обстойно да обсъдим тези аспекти. Относно статута на длъжностите лица и други заети лица. Новата система е много по-добра. Значи, че имаше някои аспекти, които бяха в ущърп на асистентите. Е, в момента можем и на място да назначим асистенти, които е, за по-дълъг е, период от време да работят за депутатите. От 2009 година започна тази, този процес на адаптиране и преход към новата система. Тринайстия въпрос и последен въпрос, свързан с вътрешните групи, интергруп – това е свързано с управлението на политическите групи. Политическите групи решават дали да подкрепят тези вътрешни групи, да осигуряват зали, да си осигуряват устен превод. За институцията не възникват допълнителни разходи. Надявам се, че докладчика ще бъде доволен от отговорите, които дадох. Благодаря ви, господин генерален секретар за вашите подробни обяснения. Както виждаме, част от нашата сграда ще си остане строителна площадка. Благодаря ви за вашите отговори. Сега преди да започнем дискусията, да дадем думата на вътрешния аудитор господин Галвин, който да изложи своята позиция. Господин председател, уважаеми членове на комисията, най-напред позволете да ви благодаря, господин председател, за възможността да представя пред вас годишния доклад за 2011. Той е прият на 26 юли и това стана след консултация с генералния секретар. Според финансовия регламент, вътрешния аудитор трябва да предостави на институцията годишния доклад, в който се определят броя на одитите, които са извършени, правят се препоръки и съответно се отчитат действията по тези препоръки. Темата на този доклад е, иначе казано, резултатът от доклада за 2011 година. В доклада а, се споменават професионалните стандарти, годишните работни програми, а, които се основават на база на оценка на риска за цялата организация. Основната цел на тази оценка на риска е да се а, приоритизират сферите на по-висок риск и да се обърне повече внимание на тях. През 2011 година дейностите на вътрешния одит се насочиха към средносрочната стратегия за обществени поръчки, информационни технологии и разходи за служители. Те е, дойдоха в последствие след прилагането на редица мерки от предходни одити през предходните години също са проведени подобни одити. Нека да ви спомена накратко целите за 2011 година. Една от тях е вътрешната рамка за контрол. 2011 година регистрира напредък в различни сфери, най-вече в сферата на подкрепа и основни насоки. Прилагат се основни принципи в сферата на оценката на риска, обработка на документите, намаляват се забавянията при изпълнението на регламентите. В резултат на всичко това през 2012 година беше постигнат напредък в редица сфери. В сферата на обществените поръчки основната цел беше главна дирекция иновации, техническа подкрепа и а, високи технологии а, да успее а, да преодолее редица слабости, които бяха забелязани в миналото. Одитът определи каква е рамката на информационните технологии и услугите, които се предоставяха за 2008 година на стойност, 390, на стойност 394 милиона евро. Всичко това имаше негативно въздействие върху изпълнението на договорите. За да има положителен ангажимент към цялостната дейност, е, Генерална дирекция Хайтек и нейното ръководство направиха преглед на процедурите от 2008 година, за да се а, е, избегне повторението на негативни а, е, практики. А, главна дирекция Хайтек а, увеличи дела на информационни услуги, които се предоставят от външни изпълнители, като предварително бяха оговорени целите на тези услуги и се провеждаха съответните процедури по договаряне. Процедурата по договарянето и обществените поръчки, определи конкретните цели, заложи сроковете на процедурите, оценките на търговете и оценката на сключените договори. За да се преодолеят тези слабости, беше разработен 9, план с 9 точки за 2011 година. Генералната дирекция управление вече предприе съответните мерки, за да се управляват системите както трябва. от, 2000, от януари 2012 година този план се изпълнява. През 2009 година бяха разработени схемите, според които вътрешен одит може да предприеме съответните действия, за да извършва тази дейност по най-качествен възможен начин. Аудитът установи, че средата, в която се извършват контрола и одита, е стабилна и дава възможност за постигане на целите на одита по най-подходящият начин. Предложенията включват по-нататъчно укрепване на процедурите по управление и контрол и подобрено използване на системите за управление на лични данни. Одитът също така се насочи към подхода на парламента за приемане на новите регламенти от 2004 година. Оказа се, че подхода на парламента е различен от тези предварително определени мерки и, от, и беше направено сравнение с другите институции парламентът предоставя финансови предимства на определени свои служители, които са поступили на работа преди 1 май 2004 година. Планът за действие определя мерки, които трябва да бъдат предприяти в рамките на вътрешното управление на дейностите на институцията. Такъв подход не би трябвало да се повтаря в а, бъдеще. Трябва да е ясно какви корективни мерки могат да бъдат взети, за да се коригират или поне ограничат а, финансовите последствия от прилагането на тези преходни мерки за парламента. Голяма част от дейностите за 2011 година се състоят от различни, се включат в различни сфери на дейност. Основни дейности са насочени към парламентарните асистенти. Трябва да се, трябваше да се определи по какъв начин 36-те мерки, които са очертани в доклада от януари, са приложени. Оказва се, че има голям напредък в сферата, в която е извършен първоначален първоначалният одит. 33 от 36 действия са реализирани. Съветът организира възможно, възможно, възможностите за реализиране на първоначалните първоначално определените одити. Освен това, Процедурите, допълнителните процедури, които са заложени от главна дирекция финанси, показват значително подобрение. Съответните мерки са предприяти, но все пак остава известна възможност за риск. И колкото и ограничени да са те, те все пак носят риск за репутацията на институцията. Правят се проверки които ще дадат възможност на парламента да подобри своите резултати. През 2011 година се обръща внимание на ефективността и ефикасността на процеса на разплащане на парламента. Целта е да се опростят и децентрализират дейностите, да се подобри мониторинга на разплащанията. планът за действие се реализира и като цяло се постигат две цели. Намаляват се сроковете за разплащане в сравнение с 2008 година и второ, през юли 2011 бяха а, предприяти действия за модернизиране на финансовата система. А, и вътрешният одит проследи изпълнението на тези действия, където рискът е с средна а, големина. Прави се оценка на планирането а, и а, последващите а, проверки показват, а, че са предприеми а, последващи действия за създаването на ефективен и ефикасен подход а, към планирането и изпълнението на задачите. По-конкретно, за подсилване на съответните структури за управление, което изисква усилия в един по-дългосрочен план. В, в годишния доклад също така се прави начин, се прави оценка на начина по който външният одит извършва своята дейност и доколкото е отговоря на професионалните стандарти. Планът за действие прави оценка на дейностите през 2011 година. Има нова класификация на дейностите, свързани с остатъчния риск. Заключенията в доклада по вътрешния одит за 2011 година показват значителни подобрения. Те са особено ясни по отношение на парламентарните асистенти. Става ясно, че планът за действие има добавена стойност и дава възможност да се постигнат целите, които си поставя институцията. Всичко това е важно както и за изпълнението, така и за успехът при определяне на евентуалните рискове. Вътрешният одит ще направи всичко, за да подпомогне тези процеси. Вътрешният аудитор също така е, добавя, че неговата безпристрастност по никакъв начин не е засегната и не е накърнена за 2011 година. Искам да благодаря на докладчика за разбирането и да благодаря за прекрасното сътрудничество с всички аудиторски дейности през 2011. Благодаря, господин председател. Е, благодаря ви, Галвин, за вашия доклад. Сега призовавам колегите да вземат участие в дискусията, свързана с този доклад. Давам думата на Дерик Ловън от името на социалисти и демократите. След Дерик е колегата Ела Сендър. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря също така на докладчика за извършената работа и на генералния секретар за приноса им и за, това, и за тяхното изказване тази сутрин. Аз съм докладчик за доклада за периода 2013 година и наистина разбирам колко е трудно да се осъществяват економии в бюджета на Европейския парламент особено а, при замразяването на някои елементи на бюджета. Ние се опитваме да спестяваме, но го правим по начин, по който да не наруши ефективността на Европейски парламент и на отделните депутати. Така че за в бъдеще ще трябва да не. А, намаляваме услугите за депутатите, трябва да се направят някои структурни промени. Аз знам, че вие работите по този въпрос. Някои неща бяха споменати вече в, от в отговорите на писмото, на писмените въпроси, вие говорихте за това как може да се спестят 900 хиляди евро, 900 милиона евро, спестяването за писмени и устни преводи например, да се координира работата с преводаческите служби на ЕКОСОК, на Комитета на регионите. По този начин ще може да се спестява в тази сфера. Може би трябва да разгледаме малко повече въпроса за видеоконференциите, за спестяване на средства. По този начин е, това може да генерира допълнителни спестявания. Езиковите курсове, например, за е, служителите също така би трябвало да се разгледат, за да може да се осигури езиково обучение за депутатите и за служителите. Накрая искам да кажа а, за онова, което се случва в край на годината, се оказва, че има нереализиран бюджет да се види дали не може по някакъв начин да се организира по-ефективно бюджета на парламента. Председателя, благодаря за това, че спазихте регламента. Не искам да ограничавам колегите, защото днешната дискусия е много важна, но искам да ви напомня, че имаме нещо, което остана от програмата вчера, така че нека да сме ам, фокусирани в нашия дебат. А Яла Сандер има думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря също така на госпожа Ортис, на заместник председателя и на всички, които се изказаха естествено и на представителя на Сметната палата. Искам да кажа само няколко неща във връзка с тавана на пленарната зала. Искам да попитам господин Вела в допълнение към всичко, което той каза. Аз искам да го поздравя за това, че е от, направил оценка на сградите, но разгледахте ли отговорността на а, строителните компании, защото два покрива вече имаха проблеми? Има ли някаква представа за това дали парламента има право на обещетение? На второ място има сравнение с други парламенти. Вие направихте сравнение с Бундестага в Германия, за да се види какво е положението там с кабинетите, с бюрата. Може да се направи това по-систематично, за да избегнем редица злоупотреби. Колегите от националните парламенти а, могат да решат някои от нашите парламенти, някои от нашите проблеми твърде ефективно. А, също така службите за сигурност са вече вътрешни служби. Това създава доверие, но искам да запитам питам как се осигурява техния достъп до сградите? Те вече са служители на парламента. Ще има ли непрекъсната програма за обучение за тях? Защото това е различно от обучението за подобни служители в други организации. Също така те ще работят за непрекъснато подобряване. Делегациите също така биха могли да по, да работят за подобряване на работата в комисиите, в пленарната зала. И също така може да се направи подобрение за предоставяне на информация. Благодаря Инес, Пал Рубик и след това. Благодаря, господин председателю. Поздравления за генералния секретар за промените, които са предприяти и за това, че се създава по-добро впечатление и по-добри условия е, за посетителите. Е, и хубаво е, че въобще всичките обществени е, зони в е, парламента са били подобрени. Разбира се, има такива системи, с които се сканира височината на съответния депутат и излизат неговите данни на екрана относно устните преводи. Превод, устен превод се предоставя само при поискване от депутатите. Може би трябва да се предвиди активна и а, пасивна ам, система за устните преводачи. При мисии, а, да речем, а, преводите ам, да се извършват само при поискване от а, депутата и да бъдат разпределени преводачи, разбира се, при, по, при поискване. Разбира се, депутатите могат да планират за напред в рамките на 6 месеца, но понякога има краткосрочни промени. Но разбира се, след взимане на окончателните решения, графикът да не може да бъде променян след един месец графика да бъде предоставен и да може планирането да, да е по-ефективно. Хубаво да се стави група, която да се занимава с намаляване на бюрокрацията. Времето, което ни е нужно за справяне с административните процедури, се е увеличило. Има много изисквания от страна на администрацията. Да, проявявам разбиране, трябва да се прави така, но все пак нека да се помисли а, този разход на време и на средства да се намали с 25%. Това ще е една много добра тема за размисъл за една такава работна група. Благодаря на колегата Ирубик, Колегата Де има думата. Благодаря, господин председател. И аз бих желала да благодаря на господин Велего за встъпителните думи. Определено имаше подобрение. Например, писмените преводи на докладите от а, пленарните заседания. А, това беше добре, че беше намалено. А, има някои неща, които все още могат да се подобрят. И аз мисля за изборите до година. И мога да ви кажа, че тогава, когато попитаме хора в Холандия как а, какво мислят те за Европейския парламент? Те мислят а, за този пътуващ цирк от Брюксел до Страсбург и, и обратно и те смятат, че дневните а, предоставени на депутатите са твърде високи. Обсъждали сме този въпрос и преди. Ние не трябва да оправдаваме разходите а, които получаваме на месец, не трябва да оправдаваме на определена сума, която е за работни разходи. Това не е добра практика. Хората смятат, че това са допълнителни заплащания. Беше казано, че проверката на тези разходи ще бъде твърде трудна за секретарията, така че то ще бъде почти невъзможно. Искам да задам въпрос на господин Вела. Може ли да се разработи предложение за това какво би означавало а, е, от гледна точка на допълнителни човешки ресурси в секретарията. И можете ли да предложите два модела, пълна проверка за всички и от друга страна да се ограничим в рамките на онези, които изразходват повече от 50% от онова, което им се дава аз връщам повече от половината от тази сума на Европейския парламент, така че бихме могли да ограничим тези разходи и по този начин ще намалим разходите. Искам да попитам какво мислите по този въпрос, защото би трябвало да вземем решение по този въпрос. След това пътните разходи, това, което се предоставя като несменяема, като някаква ставка а, за определени разходи. Ние си имаме нашите предиеми, нашите дневни и а, за, защо трябва да се предоставя нещо друго? А, също така беше казано а, какво може да се спести, като се лети или като се пътува с международни влакове. А, и, а, това трудно може да се проследи. Аз бих желал да се вземе решение в бюрото, за да се поясни, че всички трябва да използват милите си за а, пътуване а, по. А, за, не за частни пътувания, а за служебни пътувания. Ако успеем да постигнем това, това ще бъде допълнителна крачка а, напред. И ако имате договор с определена авиокомпания или с. А, ЖП е информации, значи получавате някакъв ваучер или какво да се направи с този ваучер. Е, казват ми, не може да се направи нищо, е, хората да го използват за частно пътуване. За мен това не е добър отговор. И какво може да направим с тези ваучери, които получаваме? от ЖП компаниите, от авиакомпаниите, да видим какво може да се направи с ваучерите, да се види каква какви са разпоредбите, какво може да се направи в пленарното зала. Може би има възможност да се направи нещо по тази молба. Може би е, трябва да видим дали няма да бъде по-добре да се направи евентуално а, това само по заявка. Господин Ерхаус. И аз искам да благодаря на господин Веле. Искам да го похваля за начина по който той предоставя информация много комисари могат да се получат от вас. Поздравления за економиите от устен и писмен превод. Ам, кой имаше тази идея? Как е възникнала тя? Освен това ме интересува, има ли процес? стандартизиран процес, по какъв начин да бъдат приемани и изпълнявани такива идеи. Има ли а, система за даване на бонуси при а, преда, пред, предоставяне на такива предложения за коригиране на отделни работни процеси. Сега, за достъпа, достъпа до сградите на депутатите. Деп... Всеки един депутат има пропуск. Всички са длъжни да го носят. Аз никога не съм имал проблеми да влизам в сградата АСП. Сега да се взима нова техника, само за да ме контролира, че аз съм депутат, това е един неправилен подход, като имаме предвид и ам, защитата на личните данни. Искам да напомня за практиката в Австрия. В парламента се сканира дори ретината на депутати и на посетители. Да, това сега е прекомерно. Нека да има съразмерност на тези мерки а, и не смятам, че е адекватно въвеждането на нови а, е, технологии от този тип за проверяване на а, е, личността. Колегата Вандален. Благодаря, господин председател. И аз бих желала да благодаря на господин Веле за неговите коментари. и Много неща, които той каза са в правилната посока, за което му благодаря. Има няколко неща, по които бих желал да направя предложение за подобрение. Искам да помоля не само господин Велен, но и докладчика да реагира на моите предложения. Господин Дайон каза, че общите обещетения за направените разходи не са нещо, което би трябвало да оправдаваме. Ние говорим за почти 40 милиона годишно. Господин Де Йонг се запита дали ще може да има някаква система за отчет. Аз питам дали не можем да намалим месечната сума, с 50% и да използваме това за финансиране на а, служителите, които ще ни бъдат необходими за създаването на контролна система. Така че това е въпрос и за заместник председатели и за докладчика. На второ място пътуването от Брюксел до Страсбург и обратно. А, ние, е, всичко това е свързано с една система на логистика. Има един контейнер, който а, може да използва за системата на логистика. Аз мисля, че тази система може да се, да се спести. И само тези хора, които искат да се възползват от тази програма, да направят предварителна заявка, за да не се прехвърлят толкова много контейнери, толкова много камиони, да може тази служба също така да бъде предоставяна по заявка. И а, бих желал да чуя реакциите на господин Веле. Господин Соник, благодаря, господин председател. И аз бих желал да подкрепя първия изказал се, който попита, че фактически, ако искаме да допълнява, да, да спестяваме средства, това не би трябвало да по, да, да, да влуши условията за работа на депутатите. В момента имаме е, някаква служба някъде, която да реши дали да отидем някъде или не. превода а, на мисии извън Европейския съюз Питам дали не може да се възползваме от местни преводачи. Например, в Латинска Америка, в Азия има делегации на Европейския съюз, които работят с местни преводачи. Зная, че е необходимо да имаме квалифицирани преводачи, но някои преводачи могат допълнително да бъдат наети на местно равнище чрез делегациите или представителствата. И сега говорим за също така за разходите свързани с Страсбург. Да не забравяме обаче и Люксембург, то официално седалище на Европейския парламент. И там, както разбирам, се изгражда нова сграда и аз се питам защо, каква функция ще изпълнява тази сграда. И още нещо. То е по-маловажен въпрос, но може би бихме могли в кафенето, е да имаме някаква а, един ъгъл за размяна на книги, да кажем, купуваме си книги, нека всеки да а, може да обмени. господин Молдър има думата. Първо искам да задам въпрос е, от името на колегата Кебранди, който не може да бъде. Един от тези въпроси беше зададен, но и двата са свързани с резолюцията, приета миналата година от пленарната зала. Господин Кебранди поиска този въпрос да бъде зададен. Този въпрос е, в тази резолюция се каза, че колкото е възможно по-бързо да се въведе електронна проверка на евродепутатите, влизащи в залата. Вие говорихте в отговор за една нова система, която някак си ще идентифицира евродепутатите. На второ място Европарл ТВ да бъде а, премахната, да бъде елиминирана, да бъде закрита. Това обаче не е направено, макар че беше решение на пленарната зала. Аз искам да благодаря за отчета за спестяванията. Мисля, че трябва да продължим в тази сфера. Има нещо, което мога да спомена в това отношение. На мен ми прави впечатление. Не винаги а, положително от броя на хората, които работят в а, службите на комисията. Те организират а, вечери, в, включително в Холандия. Там се изнасят е, вечери, организирани от тези бюра от парламента, които ангажират консултант, който... Значи има хора от а, е, тези служби, които седят в, дъната, в дъното на залата, докато някой друг а, е, м, провежда дискусиите. Аз мисля, че много пари ще се спестят, ако да дискусиите дискусиите се водят от представителите на евродепутатите от съответната страна. И това може да се уреди от службата на генералния секретар. В Загреб току-що сме ангажирали едно ново, една нова сграда сега, каква е идеята да се купуват сгради, доколкото разбирам, а не да се наемат? Сега, пленарната зала за мен е много странно, че а, и двата тавана а, паднаха. Вие знаете, че това се случи и тук, и в Страсбург. Каква е гаранцията? Кой ще плати? това строителната фирма ли ще бъде, защото е много необичално 10-20 години след построяването на дадена сграда да падне тавана. Това се случи и в Страсбург, и тук в Брюксел. И последният ми въпрос е, мисля, че естествено аз съм за това да се намалят разходите, включително с устния превод, но като видя отговорите на въпросите, задавани от евродепутатите, те обикновено са на френски и на английски. Аз мисля, че това може да се намали и да се сведе до само един език английски. Благодаря на колегата Мудър. Госпожа Проспат има думата. Дякую за слово. Я бих се тари припояла ке колегам. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към колегите и като встъпление бих искал да поздравя изказалите си. Аз се занимавам с градите и чух критиката за а, сградите а, на европейските институции и аз мисля, че а, трябва да спасим бюджета. Аз бях също така изненадана от това, че а, успяхме да запазим броя на служителите за специализираните работи. Е, нямаме данни за а, е, а, е, нови външни служители. Аз много се радвам, защото бюджетната комисия работи а, по този въпрос. А, нас а, ни а, изненадва съдържанието. Сега а, информационните услуги се разширяват и е много трудно да се отчете какво ще струва това. А, ние не сме се възползвали от, например, бежичните услуги по време на тюркуазените седмици, по време на седмиците на комисиите, много от а, служителите ни също така пътуват с нас, включително и в Страсбург и понякога мрежите са свръхнатоварени. Новите технологии са проблеми. А, сега, аз говоря чешки. Това е един от малките езици. Аз мисля, че мерките за економия са добри. Аз се надявам, че ще продължат че ще, ще, ще продължат да ни предоставят услуги на малките езици, защото има а, тази система работи, няма проблеми и понякога това е допълнителен разход за хората с тъй наречените малки езици. Сега за достъпа до сградите аз съм изненадана от това, че депутатите минават през един пропуск и а, а, мисля, че вътре в сградата, ако трябва да се проверяват а, хората, ако има, например, а, спиране на електричеството или спиране на асансьора, може би ще бъде трудно, а, защото ние тогава няма да знаем кой е вътре в сградата или да кажем, ако има пожар, има застрашен живот. А, депутатите трябва да минават, може би, през скенери или може би камерите не са толкова скъпи, но аз мисля, че всеки служител прави това в всяка фирма, във всякакво дружество. Искам да задам един въпрос. Въведохме нова система за отчитане на разходите за пътуването от административна гледна точка. Може би това ще бъде усилие, но увеличаването на административните разходи, дали секретарията може да се да направи проверка дали има подобряване на услугите. Благодаря ви, колеги. Това бяха всички важни въпроси, които бяха зададени, но има и специален доклад, свързан с освобождаване от отговорност на другите институции. Дискусиите трябва да бъдат приключени до 12.30, затова ще ви помоля да се концентрира върху най-важните неща. Господин Томас и още няколко колеги и с тях приключвам с списъка за изказващите. Господин Дойч. Благодаря, господин председател. Аз съвсем ясно искам да заявя, че подкрепям економичното изразходване на всички средства за предоставяне за поддръжката на парламента. Всяка година, обаче, Комисията по бюджетен контрол, когато обсъждаме годишното освобождаване от отговорност, аз съм принуден да повтарям едно и също. Ние сме най-економични при изразходването. А най-економично би било от гледна точка на денакоплаците да премахнем Европейския парламент. И ако продължаваме да фантазираме, всъщност парламентаристите не, да не получават заплата, напротив, да имат входяща такса, за да влизат в сградите в Брюксел или в. А, а, значи да нямаме и парламенти в. А, да имаме входна такса от 15 евро на ден, 10 евро за асистентите, за сътрудниците. По този начин Европейски парламент ще допринесе за изразходването на парите на дънакоплаците. И съвсем честно казано, мисля, че фантазиите на някои евродепутати са прекалени в напаните им да а, спестяват. Аз а, в момента съм ироничен, когато говоря, че не трябва да се плаща на евродепутатите, но имам и сериозни коментари. Съгласен съм, съгласен съм с господин Еренхаузер. Ние трябва да имаме институционален поглед към функционирането на парламента и да видим кои сфери могат да бъдат по-ефективни и по-економични при изразходването на средства. И най-важният въпрос е спестяването в успо, устния превод как ще бъде включена тази система при вземането на решение, защото това би бил пример за това, кои сфери ще могат да бъдат разглеждани. Аз не искам да ви предоставям идеи, но с удоволствие бих участвал в подобна дейност. Други ми коментар не е ироничен, подчертавам, той е много сериозен. Последните няколко месеца показаха, че ние можем да функционираме прекрасно без мини-пленарните заседания в а, а, Страсбург. А, програмата в Страсбург не беше претоварена. Нямаше периоди на гласуване на последната сесия от повече от 30 минути. Всичко това показва, че тук може наистина сериозно да спестим, като премахнем мини пленарните заседания в Брюксел. Не казвам, че трябва да се създава а, кафене или библиотека в пленарната зала, но а, трябва да преценим дали са ни необходими тези мини пленарни заседания изобщо, освен един а, друг форс-мажорен случай ни показа, че те не са необходими. Абсолютно така че може да а, приемем известни економии. Благодаря господин Дойч. Криста Юис следва. Да, два въпроса, свързани с повишенията в националните служби на парламента се организират посещения на национални журналисти в парламента. Аз, разбира се, приветствам присъствието на журналистите сред нас, така че те да се запознаят с работата на евродепутатите и съответно да я отразяват. Но по въпросът за разходите за тези посещения на журналисти. При посещенията в Страсбург честно казано, не е ясно защо го правят. Те идват в някаква комисия и ако го направят в Брюксел, това ще им даде достатъчно ясна картина за работата на парламента. И така, може ли да ми кажете защо на журналистите се оказа финансова подкрепа само при посещенията им в Страсбург, а не тук? И вторият въпрос. Естествено, има много а, служители в парламента, които се занимават с а, public relations, имаме телевизионно студио и така нататък. Но, доколкото разбирам, е, онези, които организират а, предаванията, трябва да заплащат а, нещо така, защото информацията да достигне от нашото студио тук до съответните държави. Не виждам защо това е необходимо от една страна. Става дума за търговски операции, от друга страна обаче е, съответните телевизии могат спокойно да кажат благодарим, ама не искаме. Така че не зная дали не прекаляваме с економиите тук и не можем да използваме по добре нашето студио, като дадем възможност на тези програми да се излъчват. Благодаря ви. Председателят, колега Андрея, заповядайте. Благодаря, господин председател. Приветствам всички подобрения и економиите, които се правят в администрацията на парламента. Също така приветствам всички добри идеи, които споделят днес колегите за по-нататъчни економии но ми се, щеше тези, ми се ще тези предложения да бяха направени преди години, тогава, когато времената бяха по-добри. Може да се добави още много, когато говорим за економии, но бих искала да спомена въпросът за прозрачността. Ние, евродепутатите, сме обвинявани от националните медии за онова, което правим тук. Критикуват ни за това, което получаваме като заплащане. И мисля, че е много важно за парламентът да отдели време и пари, за да покаже съвсем точно какво получаваме тук, какво ни се плаща и защо. Защото някой от а, е, е, бележките на, не са съвсем точни. Евродепутатите от Обединеното кралство единствени е, не публикуват информация за своите разходи. Ние даваме информация за броя на асистентите, за разходите си и всичко свързано с пътуването. Защо? Това да не стане норма, да не стане правило и изискване за всички. Така парламентът ще се превърне в една прозрачна институция. Има много инициативи, които могат да бъдат предприяти в сферата на прозрачността. Така ще спестим пари, а, от пропаганда за парламента. Освен това искам да попитам какво става с кодекса за поведение на евродепутатите. Това е въпрос, с който парламента би трябвало да се занимае. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Андреас. Господин Дербин. Благодаря. Виждам, че Процедурата за подбор вече е започнала в редица държави и така заседанията на нашата комисия стават все по-интересни. Искам да ви поздравя за економиите, които вече са постигнати в сферата на устния и писмения превод. В докладът, който излезе, или до който имаме достъп, също са направени някои предложения за економии и се радвам, че тези предложения а, вече се възприемат. Ако щете, дори има и случаи на телепатия, и така успяваме наистина да реализираме економии. По отношение на Дома на европейската история, аз съм доста скептичен. Имаме един подобен проект вече, проекта на парламентариума, така че очевадният въпрос тук е защо ни е необходим и този проект. Той е доста рискован и ако нещата се пообъркат по отношение на разходите, те могат да се окажат твърде високи и то точно в една изборна година. Онези, които водят кампания, която е важна за цяла Европа, изведнъж ще трябва да отговарят на въпроси е, именно по този проект за Домът на европейската история. Не зная. Ако наистина нещо стане, мисля, че вие ще трябва да поемете последствията и всички онези, които настояват за изпълнението на този проект. Аз никога не съм го подкрепил. Имаме си парламентариума, така че мисля, че не ни е необходим един такъв символичен проект, който при това се изпълнява в най-неподходящия момент. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък, въпреки че доста въпроси вече бяха засегнати. Аз също обаче искам да взема думата. Когато става въпрос за пари, в крайна сметка тези разговори имат пряко отношение към политическия капитал на политиците. Никой не обича да говори в прав текст по тези въпроси. Обикновено се говори малко по-заобиколно. Когато господин Де Йонг каза, че може би Има системи, които са малко по-различни за някои от е, евродепутатите, за тези, които а, е, харчат по-малко от средствата им е, и системата да бъде по-различна от тази, която се отнася до другите, които харчат повече. Трябва да кажа, че това е абсурдно. Ако тръгнем по този път, ще създадем много по-голяма каша. Необходима ни е прозрачност а не да вървим от един, едно погрешно решение към следващо още по-погрешно. Когато направим сметка, ще видим какво е възможно и какво не и кое колко струва. Но, нека да си го кажем откровенно. Онова, от което имаме нужда е прозрачност. Ако искаме гражданите да ни уважават, всички граждани да ни уважават, а това не е възможно, то няма как да стане, но поне а, във всяка държава членка, когато сутрин гражданите ни си пият кафето и четат във вестника, че са въведени още по-строги мерки за контрол, може би това ще им хареса, но ако резултатът на следващия ден е още по-голяма каша, а, това едва ли а, ще ни помогне. Ако имаме по-голяма прозрачност, вече тогава нещата са по-различни. Знаем какво стана с господин Стайнбрук. Той направи грешка, като спести малко пари. И нека да си признаем, никой не обича да говори за заплащането на политиците. Както и господин Дойч каза, ако не можем да овладеем положението, а, може би трябва да закрием парламента. Благодаря ви. Благодаря и накрая. Господин Оди, благодаря господин председател. Искам да благодаря най-напред на докладчика това е един от е, най-добрите членове на този парламент, един от най-добрите евродепутати. Така че, господин председател, благодаря ви за отличната работа. Често пъти се говори, че сигурността не е на ниво, че това или онова не е както трябва, докато вашите обяснения бяха прекрасни, абсолютно на ниво включително и това, което казахте за многоязичието. Аз самия често пъти критикувам многоязичието, но не зная дали не е дошъл момента за една, един общ преглед на а, превода на документите, а, да видим дали а, дали а, многоязичието не деградира. Имам чувство, че когато говорите пред нас, вие не си давате сметка за това. А, нека обаче да си кажем, че устния и писмения превод са две различни неща и те дават своя принос към многоязичието много работа предстои за а, подобряване конструкцията на сградата и не знае дали са отделени достатъчно средства за това. Благодаря ви, уважаеми колеги. И нас ни засяга пряко тази тема като депутати. Бяха засегнати а, теми, които ни засягат а, пряко. Освен а, това, трябва да знаем че и ние като избраници на народа поемаме определени задължения. Администрация на парламента трябва да ни подкрепи в изпълнението на тези задължения. Нашата комисия иска да изрази благодарност към администрацията, защото тя допринася за изпълнението на решенията, които вземаме тук. Може ли да ни кажете нещо по политическите въпроси, които бяха засегнати от депутатите? Дали в председателския съвет се обсъжда нещо ново, което трябва да знаем? Или първо да дадем думата на генералния секретар да отговори? президенте. Благодаря. Да, благодаря, господин председател. С удоволствие вземам думата още веднъж, за да отговоря на някои от въпросите. Нека да напомня, че се опитваме да подобрим начина на разходване на средства, да подобрим ефикасността на изразходването на средствата. Опитваме се да правим економии, които не влияят на резултатността на работата на парламента и на отделните депутати. Има представител на председателството, представител на бюджетната комисия, които много добре си сътрудничат. Има някои искания на парламента, които са свързани с работата на тази работна група и мислите, които сподели генералния секретар. Правим сравнителни проучвания сравняваме свършената работа с разходите, асистентите, разходите по поддръжка на сградата, пътните и така нататък. И правим сравнение между, примерно, работата тук и работата в Американския конгрес, Немския бундестаг, Италианския парламент и така нататък. Тези проучвания все още не са приключили, но информацията, с която разполагаме до момента, показва, че нашият парламент е определено най-малко скъпият. Имаме, разбира се, някои разходи, които нямат други парламенти. Примерно, многоязичието е нещо, което струва пари. Другите парламенти не отделят средства за многоязичие. Там няма устни и писмени преводи. А както знаете, при нас се работи с много езици. Бяха вече направени някои промени, които доведоха до економия и мога да кажа на докладчиците, които повдигнаха проблеми, свързани с иновациите и въпроси, с които се занимава работната група. Трябва да ви уверя, че вземаме предвид вашите изказвания и ще се занимаем с тях по-подробно. Ще работим от тук нататък по повдигнатите проблеми. пътните разходи и така нататък са въпроси, които бяха споменати и ако има нещо, с което би трябвало да се занимаем, определено ще му обърнем допълнително внимание. Благодаря. Да, благодаря, господин вице-президент, заместник-председател, извинете. А, сега господин Питела. Благодаря. Опитах се да си запиша всички въпроси и се надявам да им отговоря точно. Първо на господин Рон. Работихме отлично с него при изготвянето на бюджета. И сега сме горди да ви представим и економиите, които са постигнати. Тези економии бяха обсъдени с вас като докладчик в качество на представител на бюджетната комисия и съвместно стигнахме до този резултат. Сега по отделните въпроси. Сътрудничество с ЕКОСОК и Комитета на регионите. Интересно е, че има три институции, които са парламентарни институции. Често работим съвместно, отколкото работим с други институции. Освен това, тези институции а, са непосредствено съседство в Брюксел. Затова е добре интен... Интензивно сме обсъждали тази тема с колегите от ЕКОСОК и Комитета на регионите, по кои въпроси можем да си сътрудничим. Имам много неща, които желаем но има и а, желание от страна на ЕКОСОК и комитета на регионите. Ние им предоставяме зали, разбира се, ам, освен това можем да постигнем оптимизация в областта на писмените и устни преводи като Европейския парламент, разбира се, има водещи а, компетенции, водещ опит в тази насока. Езиковото обучение, имате право, да, трябва да се организира по друг начин. Много често сътрудници, сътрудниците а, се изваждат от тези обучения, защото трябва да правят нещо друго. Това не е добре. През 2011 бюджета беше нисък, защото не бяхме предвидели големи трансфери в края на годината, но в края на 2011 година 99,2% от бюджета са били изпълнени. Това е едно много добро постижение. Да се надяваме, че през следващите години ще имаме такова високо изпълнение на, ам, на бюджета, като имаме предвид и сградата Конрад Аденауър, която ще бъде готова. По-добре е да ам, погасим кредитите предварително, за да не се плащат високи лихви и така нататък. Колегата Яла попита за тавана в Брюксел. Нито сградата в Страсбург, нито сградата в Брюксел е строена от нас. Градът, управата на градът Страсбург е отговаряла за построяването на сградата и ние сме поели от нея. Другата сграда е по-стара от 20 години и от много години вече а, няма задължения за поемане на отговорност. Това значи, че ние не можем да се обърнем към а, първоначалната строителна фирма, която отговаря за строителните работи. Има един много изненадващ резултат. А, има четири области, в които Европейския парламент е по-низко оборудван от а, е, е, други области. А, е, в областта на консултативните услуги, а, представителните услуги, Европейския парламент е по-низко оборудван, отколкото Бундестага. Освен това, Искам да кажа, че Конгресът и Сенатът в Съединените щати имат своя, своя счетоводна служба, която проверява дали, конкретно, дали коректно са извършени всички процеси, дават се насоки. И имат 3300 служители. Няма изпълнителна агенция, а парламентарна агенция нямаме нужда от толкова раздут щат, и так, но когато е законодателство бъде прието, то трябва да бъде транспонирано и нас ни интересува как се транспонира това законодателство. И с подкрепата на служителите, нещата трябва доста да се подобрат в областта на сигурността. Договорите които се предлагат, са доста изгодни, но дългосрочни, но могат да бъдат прекратени. Ако възникнат някакви проблеми с, с а, някой от служителите от охраната, може да бъде прекратен договора, но тъй като те ще бъдат дългосрочно заети при нас, могат да а, участват в а, обучителни програми. Беше зададен и друг въпрос за економиите. На 6 януари председателския съвет взе решение а именно по време на пътуванията на делегациите, само членовете на делегациите и техните представители могат да пътуват. Дори в последния момент някой, който не, не принадлежи към тази делегация или не разполага с съответните знания за, за съответната държава, няма право да взима а, участие. И така ще се стигне до намаляване на разходите, разбира се, което не е първостепенната цел. Господин Ръбих се изрази много мило за сътрудничеството, за което благодаря относно устния превод. Това което искам да кажа е свързано с пълното многоязиче в пленарна зала. Става просто косовите да се извършват при поискване, а не автоматично, дали са нужни или не казвам, ако един, един депутат а, поиска, трябва да се извърши тази слуга. Но ако нито един депутат не предостави интерес, това да не се прави. Не смятам, че тук се прави дискриминация между големи и малки езици. Ако един депутат го поиска, да, ще се направи. Ако никой не иска, няма смисъл да се предоставя услуга, която А- не е търсена. Говорим за пасивните преводи по време на пътуването на делегациите. Е интересна тема. Бяха засегнати и други специфични въпроси, свързани с общите разходи. Ако кажем в началото От гледна точка на администрация мога да кажа, че е, е, това е свързано с много допълнителни разходи, време и, и средства също така. Ако се поиска, ще го направим. Но до сега решението е такова, че при а, е, тази обща система, а, че нещата ще функционират в рамките на тази обща система. А, за общите разходи говорихме за намаляване на пътните разходи в размер на 5%. Относно бонусните а, програми, а, ние не можем да контролираме тази система. Е, ясно е, всички знаят, че бонусите натрупани от служебни пътувания не могат да се използват за лични цели. Относно ам, ам, Europarl TV, Има много програми, които циркулират и в а, други а, телевизионни програми. Има работна група, председател, заместник председател, отговарящ за комуникациите и в пленарна зала реши в бюджета за 2013 година се представя, да се предостави сума в размер на 8 милиона, но трябва да помислим дали ам, не бихме могли тези продукции да ги правим и с наши служители. Добре да се квалифицират и наши служители. Това е нещо, което бих искал да обмислим и за в бъдеще. Господин Херенхаузер, благодаря ви за вашите пожелания. Сега за въпроса кой а, даде тази идея за писмените а, преводи. Аз а, посветих част от свободното си време а, на тази тема. Има 20, 23 звена, които предоставят различни езици. Има звена, които са много е, ефективни и други, които са по-малко ефективни. И трябваше да обсъдя как стоят нещата във всяко едно езиково звено. Когато разграничихме нещата, се видя, че има ам, много ресурси, които могат да бъдат спестени. И въпросът свързан с, с справедливостта защо аз като преводач трябва да работя 50% в едно звено, отколкото се работи в друго звено. Постигна се напредък. По отношение на устния превод, проведохме дискусия с Комисията по бюджетен контрол. Можем ли да предприемем економии? Генералният директор каза, да, можем да постигнем економия, ако нещата се регламентират определени неща ако заседанието продължи след 23 часа, имаме нужда от два пъти повече устни преводачи, защото на следващия ден те не могат, нямат право да работят за следващия ден. Всичко се отвоява. Ако заседанието свърши в 22.55, а не в 23.15, се а, пестят средства за устен превод. Какво казваме тогава? Няма е, да даваме възможност и на комисиите да решават кога да заседават, тъй като може да заседават понеделник до четвъртък, ами ние е, е, ще наблюдаваме този процес така, че равномерно да бъдат е, разпределени заседанията. Е, а пък ам, пътуванията в командировка ще осъществява в тюркуазаните седмици, така че те да не се конфронтират с седмиците а, определени заседания на комисиите. Справо казахте, че това са неща, които не могат да се решават а, в последния момент едхок. Трябва да се а, обмислят нещата. Ам, в момента нещата са, се променят. Постоянно а, получаваме информация за управлението на финансите и ние постоянно можем да а, следим къде е възможно да се осъществят економи. Сега, а, относно транспорта между Страсбург и Брюксел, имам предвид пренос транспортирането на тези съндъци. Не, мог, не могат ли а, двама служители да си поделят а, един съндък? Ам, по този начин те ще станат два пъти по-малко или пък трима служители да си поделят един съндък. А, в наши дни работим по-малко с хартия. Това се проверява в момента и смятам, че тук се крие ам, на потенциална възможност за економи. Относно устния превод при пътуване на делегациите. Според мен понякога депутатите смятат, има прекалено много сътрудници по време на тези пътувания, може с по-малко преводачи да функционират нещата това обаче изисква да се работи с пасивни системи. Всеки да може да говори на своя си език, но може би а, а, текста ще бъде превежен а, само на няколко определени езика. Може и това да стане, но а, депутатите сами трябва да решат и да изяват желание. Попитахте защо имаме нужда от нова сграда в Люксембург. В момента на 8 места са разпръснати сградите в Люксембург. Ние искаме обаче всичко да бъде концентрирано на едно място, както в Страсбург и в Брюксел. Трябва да, да видим как ще изглеждат нещата, разпределени в период от 20 години дали ще е по-добре да сме в една сграда в Люксембург. Ам, и какво се оказа, че е по-добре е, да се Песо е, да се плащат е, найми, да се определи една сграда, тъй като имаме и подкрепата на, на Люксембург и така ще се економисат 300 милиона евро от найем за 20 години. И като си има пред колко са високи намите в центъра на Брюксел, да, има смисъл някои от услугите да бъдат изнесени в Люксембург, някои от службите. Друг въпрос, зададен от колегата Гербранди. Казах нещо за бюджетния контрол и за Europarl TV. Комисията по бюджетен контрол отговаря за освобождаването от отговорност. Има комисия, която отговаря за предоставянето на средства. Ние искаме за 8 милиона да се предостави за Europaro TV. И има комисия, която взима административните решения. Работим в този триъгълник. Всеки поема а, своите <clears throat> задължения и а, действа възоснова на своите правомощия. Е, въпрос свързан с по-големи пространства е, за офиси. Беше повдигнат въпроса за офисите в, е, Загър, в Загреб. Нямаше подходяща сграда, която да закупим, затова наехме сграда там, но ние се придържаме към тази политика за закупуване на сграда, защото така ще имаме по- е, Оказва се, че на година имаме по-малко разходи в размер на 4 милиона, защото сме закупили съответната сграда. Е, някои от е, документите, които получихме, бяха и на френски, само на френски. Имаше и въпрос, е, който беше повдин за това, не може ли всички документи да са на един език. На този въпрос не мога да ви отговоря. Вие знаете на какъв език са ви необходими документи, така че да може да работите. Госпожа Жабоата, ако произнесох правилно името ви. Благодаря ви за милите думи. Разбира се, не се допуска никаква дискриминация на малките език, езици. Ако има такава а, система при поискване, а, достатъчно е един а, депутат, а, който да изяви желание и това означава, че дори един чешки депутат а, е достатъчен и един френски, независимо от това колко голяма е държавата. Това е нещото, което имам предвид. Относно новите правила за пътуванията. Трябва ни малко повече време, за да подействат мерките, да се коригират грешките, но имаме нужда от бърза оценка на съответните решения. Господин Дойч каза, че трябва да сме внимателни с тези економии. Това е така. Установяваме, че е, има някои економии, които са големи по обем и не е, ощетяват на. Е, нашите дейности, но има е, малки економии, които затрудняват работата на, Е, на парламента. Трябва да видим а, какви, какъв тип са съответните економии, дали а, а, имат негативни, негативно въздействие или други, които са чисто символични. Трябва съвместно да да обсъдим тези неща, така че да не се осложнява работата. Господин Дейвис попита дали а, жур... Разход на жур, журналистите се поемат само когато отиват в Страсбург. Не, не е така. Разходите се поемат и в Брюксел, но има различни програми, ем, свързани с политическите групи, така че всяка политическа група взима решение сама за себе си. Да, някои телевизии използват нашата инфраструктура, което е безплатно, но връзката трябва да я платят в, да я плащат в момента. Това дали е разумно или не, обмисляхме и субсидии, но това е въпрос, който трябва да се разгледа в подробности. Госпожа Андреасън, благодаря за признателността, която изразихте. Ам... 24 милиона евро са били економисани, економисани през 2012 година. Това ще продължи в следващите години. Благодаря ви, че отбелязвате и признавате този факт. Европейския, депо, европейският депутат получава 88,5% от заплатата на ам, един на съдя в ам, държава членка. Трябва да видим а, какъв ви са а, законодателните разпоредби на национално ниво. Необходим е, е, разбира се, секретариат, е, необходим и е, екип от депутати, така че да нещата да вървят както трябва. Беше постигнат напредък. Благодаря на господин Еплинген за това, че ам, приветствате економите в областта на устния превод. Искам да ви кажа, че а, до сега няма никакво превишаване на разходите. Извършват се калкулации а, е, за новото строителство. Ние ще можем а, е, да се придържаме в рамките, финансовите рамки, определени а, е, за строителните работи. Няма да има превишаване на разходите. Относно бизнес плана, ние спрежим към това, което беше договорено с комисията. Още веднъж искам да потвърдя, че няма да има превишаване на разходите. Въпросът винаги се задава, имаме ли нужда от това, но както и в с парламентариума и тук това е нещо, което е в услуга на гражданите. Това е една инвестиция, която е за гражданите. Говоря за дума на европейската история. 250 хиляди граждани са посетили парламентариума с много добри отзиви, разбира се. И смятам, че и с другия проект нещата ще, ще се окажат успешни. Тази дискусия, която провеждаме днес, също допринася за прозрачността, въпрос, който беше засегнат и от друг депутат. Знаете, че не всички европейски институции се придържат към този принцип за прозрачност. Добре е, ако има повече консултации, които да се провеждат. Ние сме. Ем Съвместно с съвета ние сме а, законодателите. И затова е хубаво а, да се а, изпълнява тези изисквания, свързани с прозрачността. Господин Оди спомена въпроса за многоязичието. Много е важно за нас. Ето защо смятам, че а, тази идея а, с правилото при поискване или on demand. Който иска, ще се предостави, но ако има а, депутат, който не прояви желание, няма да бъде направен а, превод. Това е добре и за депутатите, и за економиите. не можем да предвидим резерви за закупване на бъдещи сгради. Това е не, е, въпрос, който не е включен в договорите. Смятам, че отговорих на всичките ви въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин генерален секретар. Благодаря и на заместник-председателя за подробното а, обяснение и за а, подробните отговори. Искам да подчертая, че въпросът, който ни занимава в бюджета по, в Комисията по бюджетен контрол е въпросът за ефективността. Как можем да изразходваме по най-ефективен начин парите на данакоплаците? И тук не, не стои въпроса дали да съществува парламента или не. Нещата се разглеждат от друг ъгъл. Ние искаме гражданите да избират представители, които да се занимават с законотворчество, които проверяват административните процедури. Виждаме, практиката показва, че технократските, технократските правителства не водят до по- големи успехи от демократично избраните правителства. Въпросът свързан с по-доброто законодателство се появява в дискусиите. В законодателните процедури понякога възникват грешки, които могат да са много скъпи за гражданите. Липсва съответния инструментариум, как това може да бъде измерено дали са необходими и други консултативни методи в парламента, така че такива законодателни грешки да бъдат намалени и товара за гражданите да е по-малък. Това е една интересна тема, която може да бъде обсъждана и в бъдеще в парламента. Сега давам думата на представителя на Сметната палата, господин Могуруса, така че да вземе отношение по зададените въпроси, ако иска, разбира се. Е, Благодаря, господин председател. Нямаше конкретни въпроси към Сметната палата. Мисля, че въпросите, които бяха зададени, са най-вече свързани с е, сградите и ние следим тези процеси в е, хода на своите одити. В бъдеще, може би, ще имаме по-конкретни бележки по конкретните проекти, които споменахте. Позволете като заключителна бележка да настоя още веднъж да повторя основните заключения в доклада. Те се отнасят до административните разходи на институциите и органите на Европейския съюз, включително и Европейския парламент. Позволете да подчертая, че заключенията на Сметната палата са, че всички разходи са правно обосновани и законни че са спазени механизмите на контрол според финансовия регламент. Благодаря ви. Благодаря, господин Томе Могоруса. А сега ще дам думата на докладчика. Много благодаря, господин председател. В заключение, след почти 3 часово обсъждане в присъствието на генералния секретар и много активното участие на комисията. Искам да благодаря на заместник председател на Европейския парламент, на представителя на Сметната палата и на всички а, участници в днешното заседание. Благодаря за докладите. Очевидно сме постигнали подобрения, но а, неоспоримия факт е, че нашата комисия е изключително активна, за което искам да благодаря на всички. Благодаря много. Благодаря на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 Уважаеми колеги, сега ми се щеше да обява точката за избор на заместник-председател, но виждам, че господин Дойч не е а, тук. Знае ли някой дали ще се върне? Ако не, можем да продължим с дневния ред, защото времето ни притиска. Ето го, идва. Сега обявявам точката за избиране на заместник-председател на Комисията по бюджетен контрол. Тъй като госпожа Иляна Иванова беше избрана за член на Сметната палата в Люксембург. Им член 191, 169 и така нататък членове цитирани от председателя, съгласно които ще бъде направен този избор. една изисква се тайно гласуване на една шеста от членовете на комисията. Господин Тамаш Дойч отговаря за този въпрос и го питам. И има ли желание за тайно гласуване? Не, няма такова желание, така че можем да проведем открито гласуване. Има ли желание да се представи кандидата? Не. Нека да гласуваме кой гласува за господин Тамаш е, Дойч да стане заместник председател на е, комисията. Има ли против? Въздържали се? Няма. Значи господин Тамаш Дойч е избран единодушно. Питам го дали приема е, този избор. Приемате ли избора? и гласуването. Приемате ли? Е, е да, разбира се, господин председател и уважаеми колеги, благодаря за доверието. Ще се опитам да го оправдая. Госпа, госпожа Иванова, мой предшественик, свърши много работа и се надявам, че и моите действия ще получат същите отзиви. Благодаря. Поздравления за господин Дойч. Радваме се, че той е готов да поеме тези задачи. Необходимо е разбира се, да продължим и с дневния ред такъв какъвто е. Обявявам новата, е, следващата точка от дневния ред. Това е точка 11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за другите институции през 2011 година. Са докладчици са Андрея Чешкова и Ричард Чернески. Искам да ви попитам дали искате да вземете думата или да дадем думата на Сметната палата. Колегата Чешкова има думата. Děkuji за slovo, pane předsedo. Eh, já bych chtěla pouze... Благодаря, господин председател. Я аз искам само да обясня едно нещо. Ние участвахме с, с колегата и си разделихме работата последния начин. Аз отговарям за економически и социалния комитет, за комисия, комитета на регионите и за комисията за защита на, ден, на данните. Колегата Чернецки е докладчик за а, Съда на Европейските общности, за Сметната палата и също времено господин Чернецки ме помоли да го извиня. За съжаление, той не може да участва днес в заседанието на нашата комисия. Следователно, по време на дискусията аз, аз ще говоря от името на колегата и ще отговоря на зададените към него въпроси. Това беше по встъплението. Очаквам представителите на различните институции да се изкажат. Благодаря на колегата Чешкова. Сега искам да дам думата на сметната палата на колегата Мокоруса. Искам да ви помоля за вашето становище. Благодаря, господин председател. Аз казах по а, предишната точка по глава 9 на годишния си доклад. А, Сметната палата счита, че административните разходи на всички институции и органи на Европейския съюз отговарят на изискванията на финансовия регламент. Тези две заключения се прилагат и за другите институции и органи. Вече имах възможност да представя на вашата комисия общите резултати и препоръките по този раздел и специфичните наблюдения от, върху Европейския парламент. През е, на 10 януари комисията вече обсъди административните разходи на службата за външна дейност. Е, тази днес след обед ще обсъди комисията. Бих желал да посветя няколко думи на констатациите на нашата институция по другите институции и органи, а именно съвет, съда, економически социални комитети, комитета на регионите, както беше казано в нашия доклад. Сметките на Сметната палата бяха подложени на аудит от външна фирма, която излезе с отделен доклад. Раздел 9 включва коментари за системни слабости в две институции, съвета и економически и социалния комитет в другите институции. Не бяха отчетени значими слабости. По съвета Сметната палата установи слабости в две процедури за обществени поръчки от пет подложени на одит. Там практиката може да доведе до изменяне на стоеността на търга, което не е изложено в финансовия регламент. За економически и социалния комитет е, Сметната палата установи грешки в заключенията на договори, а в сключването на договори с а, а, временни а, е, служители и служители на договор. Това беше свързано с а, а, повишаване на заплатата поради липса на постоянни служители. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, това беше заключението на Сметната палата. Естествено съм на ваше разположение за допълнителни въпроси. Благодаря ви за внимание. Благодаря ви, благодаря ви а, за а, краткото ви изказване. Сега ще дам а, думата и на представителите на другите институции, за да вземат отношение по въпроса. Европейска... Има представител на Европейския съд. Моля, ето. Залата е голяма и не ви забелязах в самото начало. Моля, имате думата. Merci beaucoup, президент. Благодаря, господин председател. А, вие а, е, можете да кажете, да, да видите, че ние отговорихме с удоволствие на въпросите. Съда, както знаете, винаги се интересува от един прозрачен, плодотворен диалог с Комисията по бюджетен контрол, защото ние придава много голямо значение на прозрачността при изразходването на нашите бюджетни ресурси. И именно за това се опитваме съвсем ясно и съвсем пълно да предоставяме информация в рамките на нашия годишен доклад за дейността ни за 2011 година и това е израз на нашата добра воля. В този доклад за дейността установявате два елемента, които според мен са много важни, а именно използването на кредити и на ресурси, предоставени на институцията. За кредитите през 2011 година е, това е повече, е, е, използването повече от 89%. А, а, а сега, а, т.е. съда изразходва своите ресурси до 98% и това потвърждава уместността на изискванията на а, бюджетните органи. Аз ще се спра на това по-късно. Съдът е също така много внимателен по отношение на правомерността на финансовите операции, на вътрешния контрол. Именно за това още веднъж нямаме отново нямаме отрицателни бележки за 2011 година. Много внимателно следим препоръките, които се правят от Комисията по бюджетен контрол. Искам да ви кажа, че при освобождаването от отговорност във връзка с бюджета за 2010 година имаше две препоръки за вътрешни одити и с санкциите. Всички тези препоръки бяха включени и отчетени в доклада за 2011 година. За нас е много важно е, е различните юрисдикции на нашия съд. Съда не може да избира е, своята дейност. Ние сме длъжни да решаваме всяко дело, което ни се представя. И а, в този контекст непрекъснатото увеличаване на броя на делата в трите юриди юрисдикции, ни тревожи и ние предлагаме мерки на съответните бюджетни органи в това отношение. Вие виждате числата на увеличаващите се дела за 2012 година. Ще имаме увеличаване на броя на делата тенденцията остава една и съща. Искам да кажа нещо, което е интересно за парламента, именно продължителността на е, производствата, на съдебните производства, досъдебните и които те са свързани най-вече с интересите на гражданите. И аз съм удовлетворен, че мога да ви кажа, че за 2012 година постигнахме исторически минимум, защото а, слязохме от 15 до 6 процента, значи от 25 месеца до 16 месеца беше намалена продължителността, свързана с гледането на едно определено дело. Говорих за мерките, които бяха предложени от Съда на Европейските общности, за да може да се отговори на сложността на делата. Тези мерки са свързани с организирането на, на процедурата. Това са законодателни мерки, които бяха предприяти в 2011 година в съда във връзки с препоръките на Комисията по бюджета на контрол, реорганизиране на работата на Върховния съд, намаляване на председателите до 5, което повиши производителността. Тези мерки а, с подкрепата на Европейския парламент бяха приети от законодателните органи, съдвета и парламента и вече се прилагат от октомври миналата година. Това са положителни мерки. Други мерки, които бяха предложени, както може би си спомняте, се отнасят до втората юрисдикция на институцията, която се намира в много тежко състояние поради броя на делата, поради тяхната сложност, и в съвета предложи да се увеличи броя на съдиите, за да може да се справи с броя на делата. И тези предложения на съда бяха разгледани задълбочено от съвета и от Комисията по юридически въпроси на Европейския парламент, с подкрепата на Европейския парламент, съвета не успя да постигне съгласие за а, избора на допълнителните съдии. Съвет признава, че има проблем с капацитета на съда. Също така а, се приема, че най-доброто решение е да се увеличи броя на съдиите, но е блокирано от непостигането на съгласието по този въпрос. И предложението на този етап беше отхвърлено и сме намираме в задънена улица, надявайки се, че ще можем да намерим политическо решение, за да може да се придвижи работата по това предложение. Това бяха законодателните мерки, които ние към които добавихме управлението на ресурси в дългосрочен план, за да може да се използват ресурси за а, работата на самите съди, адвокати. Ние отново преразгледахме работата на съдиите, на техните сътрудници, на младшите съди. И един пример на това е намаляването, което беше наложено от съвета по препоръка на комисията и на Европейския парламент и ние намалихме разходите на съда, като същевременно запазваме ресурсите, като намалихме административните разходи, които в момента са изключително редуцирани. И привършва, господин председател, имаше е, един проект Е-Курия, използването на информационни средства за изпращането на документи от страните по делата. Е, и този а, инструмент Е-Курия беше в, включен в началото на 2011 година. Това беше включено в дейностите за 2012 година. Това донесе до много ползи от гледна точка на сигурността, леснотата на използването и намали разходите от гледна точка на изразходване на а, хартия, на препоръчани писма и така нататък, е Курия дава много по-добри възможности за достъп до решенията на съда, до библиотеката. Това е нещо, което дава много по-добър достъп и прозрачност за обществеността. И искам да завърша с, с значението, което при придава съда за разходването на средства. Всъщност всичко това е свързано с увеличаването на броя на делата. Искам да благодаря на парламента за политическата подкрепа, а, от Комисията по юридически въпроси и а, от Комисията по бюджетен контрол на парламента. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин генерален секретар. Сега даваме думата на господин Кардия, представител на Европейска сметна палата. Сеньорас и сеньори diputados, я quisiera, номер eh, nombre Трибунал де Куентас... Благодаря, господин председател. Искам да започна от името на Сметната палата с добрата новина. Както знаете, в 2011 година броя на докладите се увеличи в 2011 година. Това са конкретни доклади за децентрализирани органи и агенции, специализирани доклади, становища. Тази положителна тенденция продължи и в 2012 години. Публикувахме 25 специални доклада. 343 контролни посещения на държави, членки и 63 извън Европейския съюз. Това показва усилията на Сметната палата в работата си. Темите, които бяха обект на аудит от страна на Сметната палата, зависят от уместността, от вероятността, от риск, свързан с определените дейности и а, някои конкретни неща, които може би са интересни за нашата комисия, например малките и средни предприятия, развитието на селските райони, възстановяването на неизвършени плащания, а, мониторинг на доклада на ОЛАФ. Сметната палата се опитва да помогне на Европейски парламент в дейността по бюджетния контрол. 2011 година беше година, в която Сметната палата продължи да развива своята стратегия за развитие. Имаме стандарти за аудит, които бяха подобрени да отговорят на между международните стандарти от страна на съответните органи. В 11 година Сметната палата прие нов етичен кодекс, който отразява положителните резултати, постигнати от Сметната палата положителна оценката за нашите отчети и препоръките са прияти до много голяма степен. Имаше и провинциално, извинете, професионално развитие за нашите служители, за подобряване на своевременността на нашите доклади, на нашите коментари. Работим по този въпрос. В 2012 година вече сме постигнали определен напредък, ще продължат подобренията и в 2013 година. Сметната палата би желала да бъде пример за управлението на финансовите ресурси. Ще ви предоставя информация, която показва това. Вакантните служби са по-малко от 3% новите проекти за строеж бяха завършени на време и в рамките на определение за тях бюджет. Както знаят хората тук в тази сграда, бюджетните а, дейности се извършват а, така, че да се спестяват средства, да се повишава ефективността и степента на прилагане в 2011 година беше по-висок в сравнение с предишната година. Той ще бъде още по-висок в 2012 година и препоръките на вътрешните ни аудитори се изпълняват и това ни дава възможност непрекъснато да подобряваме нашата система на управление, за което сме докладвали на вашата комисия. В заключение искам да посоча, че миналата година тук в тази комисия чухте, че Сметната палата би желала да бъде по-ефективна и ефикасна, особено в време на економическа криза. Ние искаме да бъдем и по-уместни, искаме да спестяваме средства. Това ни изправи пред дилема и ние смятаме, че тя може да бъде решена чрез по-добра работа и чрез подобрена на производителност. Това направихме в 2012 година, продължаваме да го направим, да го правим в 2013 година. Беше изпратен доклад до комисията с по-подробна дейност на нашата организация. Естествено съм на ваше разположение да отговоря на въпроси. Благодаря на господин Гарсия. Сега дам думата на генералния секретар Уисли от ЕКОСОК. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на членовете на комисията за поканата да говоря накратко, ако позволите, господин председател, пред вас. Както знаете, през последните 4-5 години Европейският економически и социален комитет въведе система за вътрешен контрол. Целта е да се гарантира максимална прозрачност и максимална ефективност на работата. Комисия... Комитетът също така разработи и механизъм за отчетност, по който получихме положителни отзиви от вашата комисия той също цели максимална прозрачност. Тук се включват, тук са показани резултатите от нашия вътрешен контрол. Ако позволите да кажа две неща. Първо, сътрудничеството и договорът за спор за сътрудничество, както беше споменато от генералния секретар Клаус Веле. Европейският економически и социален комитет продължава да е на мнението, че това споразумение за сътрудничество, което съвсем наскоро беше отчетено в средносрочна перспектива като прекрасно сен инструмент за сътрудничество, продължава да дава добри резултати. Тази синергия, която постигнахме заедно, е един положителен пример за това как две самостоятелни институции от една страна запазват своята автономност, от друга страна обаче постигат економия на мащаба. Това е един пример, който може би и други институции биха, могла, биха могли да следват. Разбира се, при това сътрудничество трябва да има доверие и се радвам да кажа, че точно такъв е случая с нашите партньори и те, при, нашето присъствие в комисията е доказателство за това. Второто ни наблюдение, господин председател, е, че ние а, сме отговорни, продължаваме отговорно да залагаме а, основания, така както те са заложени от комисаря Левандовски. Нашият заместник председател Яце Кравчек се срещна с докладчика по освобождаването от отговорност вчера. И ние оставаме на ваше разположение за всякакви въпроси, които, каквито бихте могли да имате. А, като погледнем доклада за 2011, искам да приветствам прекрасната работа от страна на колегите от Сметната палата и да им благодаря за доброто сътрудничество. Те са по поставили пръста върху едно скромно, но важно, върху една скромна, но важна слабост и се е включили в своите препоръки. По-конкретно на 12 октомври миналата година комитетът приложи консолидираните основни насоки за изпълнение на дейността. Тези консолидирани основни насоки са много важни, като се има предвид периода на съкръщения. Така се рационализира политиката на комитета и то по-конкретно по отношение на базовите възнаграждения и равнопоставеността между ангажираните на срочни и безсрочни договори към комитета. Така че, господин председател, в заключение искам да кажа, че благодарим на палатата, както винаги тя посочи с пръст една скромна, но важна слабост, така, щото ние наистина да да изчистим напълно досието си. С това ви благодаря, господин председател. Благодаря на генерален секретар Уеслик. Давам думата на генералния секретарят на генералния секретар Ща от името на Комитета на регионите. Искам да ви помоля първо да дам думата на а, мой колега, който отговаря за административните въпроси, за да взема отношение. Благодаря господин, председател. Благодаря, господин председател. Както каза господин Штал, ние сме си разделили работата между генералния секретар и аз. Аз съм новия председател на въпрос на комисията по финансови и административни въпроси на Комитета на региона. Искам да ви напомня, че политиката на Комитета на регионите работи в контакт с вашата комисия и в общи линии с парламента парламента. Аз искам да кажа няколко неща във връзка с нашата дейност в 2011 година, тъй като ние държим особено за това регионите да бъдат чути, да имат глас в, при на регионалните фондове. Също така а, ние съсредоточихме вниманието си върху въпроса на многогодишната финансова рамка, политиката на сближаването по времето на полското и унгарското предложение. Внесохме становища по втория кохезионен доклад по акта за а, закона за вътрешния пазар и други ам, законодателства. Всичко това е свързано с стратегията 2020 години, субсидиарността, политическите линии продължават да се изпълняват и в 2012 година във връзка с решенията на а, Комитета на региона. Ще откроя две сфери. Политиката за сближаване с, а, с а, економическата, макроекономическите условия, партньорството за стратегията и териториалното развитие, стратегическите, териториалните а, мерки. В стратегията Европа 2020 година настояваме на ролята на местните, регионалните власти в европейското 6 месече и на националните програми за реформи. В заключение искам да подчертая отличните връзки между докладчика от Комитета на регионите и от Европейския парламент и особено от, с комисията Реджи и комисията Котер на Комитета на регионите. В резултат на тези контакти може да се конкретизират политиките, които се създават в Европейския съюз и в Европейския парламент. В заключение искам да ви приканя, да ви поканя на едно от следващите заседания на нашата комисия, защото по този начин ще можем да задълбочим нашето сътрудничество и нашите бюджетни проекти. И сега искам да ви благодаря и да върна а, думата на председател на председател представителя на Комитета на регионите, който ще говори по а, конкретните въпроси. Господин председател, госпожо докладчик, ще се спра на някои административни аспекти. Искам първо да кажа, че Комитета на регионите взе предвид препоръките на Сметната палата, както и ам, препоръките на институцията, която освобождава Комитета на регионите от отговорност. Ще отстраним грешките там, където са открити и ще вземем преди за бъдеще извършването на проверки при предварителното взимане на решения. Имаше три препоръки през 2010 година. А, ние ги обработихме. Ам, през 2011 година това, което изигра а, роля, е доклад, който беше изготвен за споразумението между ЕКОСОК и Комитета на регионите. Господин Веслих а, подчерта този факт. А, Докладът съдържа един важен елемент, че сътрудничество на двете институции ще доведе е, до съществени економии на средства. Препоръка, която беше дадена в рамките на освобождаването отговорност за изпълнение на бюджета на Комитета на регионите, именно нашите е, членове да изготвят декларации за финансовите е, си интереси. Така и ще бъде. Членовете на Комитета на регионите ще попълват такава декларация. И тази декларация е приложена към досието на всеки един член. И може да се провери. Важна тема за администрацията беше по-доброто бюджетно планиране. Ето защо Комитета на регионите засили месечния мониторинг на изпълнението на бюджета. Ето защо резултата от 2011 година са добри. 95% от плащанията сме ги изпълнили. Außerdem, auch bei der Aufstellung и голяма част от задълженията ни. 2012 година също беше година с осъществени економии по много бюджетни редове. И през 2012 година получихме бюджет, който е под този, който а, ние бихме а, разходили при изпълнението на основните ни дейности. Още веднъж искам да подчертая, че 65% от финансите се разходват за възнаграждения и за плащания, свързани с сградния фонд. Така че възможностите за економии се разпределят върху една много малка част от бюджета. Това е едно голямо предизвикателство за малка институция като нашата. Това е допълнително основание за това, че Комитета на регионите смята подобрената в администрацията си за една много важна тема. Тема, която има дългосрочно значение. Комитета на регионите ам, проведе процедура свързана с самооценка. Е, това проучване е, ни беше от голяма полза. полза и възоснова на тази оценка можем да оптимизирам, оптимизираме нашите действия, свързани с планирането и изпълнението. Има и приоритети, които включват това управление на финансовите а, средства, решение взето от управата. По този начин се подобри изразходването на финансовите средства и планирането на бюджета. Благодаря, каза председателя, благодаря на генералния секретар Штал, благодаря, давам думата на генералния секретар Харден. Той е представител на Европейският омбудсман. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената ми дума. Въпреки, че времето доста напредна, ще се опитам да бъда максимално кратък. Разбира се, с удоволствие ще отговоря на евентуално възникнали въпроси. Изпратих бележка на госпожа Чешкова в отговор на нейната молба за информация а, от омбудсмана във връзка с решението за освобождаване от отговорност през май тази година за бюджета на 2010. 2011 година беше първата пълна година в изпълнение на стратегията на омбудсмана, прията през септември 2010. Стратегията заложи редица цели и амбиции и а, определя конкретни показатели за изпълнението на тези цели. Две от целите в стратегията са свързани с подобряване на резултатите и по-бързото изготвяне на резултати. Т.е. резултати, които от една страна се постигат по-бързо, от друга страна са по-качествени. В този контекст трябва да споменем а, нашите шведски колеги, които ни дадоха а, идея за провеждането на проверки в а, институцията. А, ние бързо въведохме една програма за а, посещения в а, европейски организации, посещения от Европейския омбудсман, които бяха реализирани много бързо и много добре ни помогнаха да определим най-добрите практики. Що се отнася до самите резултати, искаме да ускорим работата по отделните дела. Това е, е едно от решенията ни в бюджета е, за 2010. Тук ние получихме идеи от нашите френски колеги и променихме процедурата канализирахме процедурата за обработка на първоначалните сигнали. В резултат на тези промени е, по-бързо вземаме решение по отношение на допустимостта а, това се отнася до 70% от а, досиетата за 2011 година и 85% за 2012. Много ми е приятно да споделя с вас а, този резултат. А, смятаме, че тази година ще стигнем до 90% или поне ще се доближим до така поставената цел за 2013. Също така през 2011 година проведохме основно преструктуриране на организацията на нашата служба. Тя влезе в сила от 1 януари 2012, докато основните усилия и планирането са положени през 2011 година. И имаме доклад за дейностите на авторизиращата организация за 2011 година по този въпрос. В заключение бих искал да спомена и още нещо, което беше споменато в резолюцията на парламента за освобождаване от отговорност. Тук става въпрос за освояването на средствата по бюджета на омбудсмана. Освояването се подобри. През 2010 беше под 90%, 89,6%. През 2011 освояването беше 92% и 9% и много се радвам да ви кажа, че за 2012 година предварителните оценки говорят, че ще бъдем над 95%. Тоест, ние успяваме да задържим на високо ниво освояването. Благодаря. Благодаря на генералния секретар. Сега Искам да дам думата на генералния секретар, който отговаря за защитата на данните. Благодаря, господин председател. Последен по място, но не и по значение. Както знаете, надзорният орган за защита на личните данни в Европейския съюз е най-младата организация, която се включва в списъка, който се обхваща от финансовия регламент. Както вече беше споменато в днешното обсъждане, нашата задача е да обработваме лична информация, било за а, евродепутатите, било за гражданите. А, трябва това да се извърши правомерно и а, парламента, съветът и комисията предоставят предложения за нашата политика в това отношение. Когато се разглежда нашата работа, е важно да се разбере, че натовареността ни постоянно расте през последните години. Това се дължи на няколко фактора. Първо, приемането на Лисабонския договор. Той разшири обхвата на закона за защита на личните данни. Има повече задължения, свързани с парламента и повече изисквания към нашите услуги. Освен това, технологичното развитие ускори темповете на работа. Знаем, че в дигиталния дневен ред се включва огромен обем консултантска дейност от наша страна. От друга страна, по отношение на надзора, ние наблюдаваме как са защитени личните данни от различни агенции и институции. Това поставя пред нас допълнителни изисквания по отношение спазване на проверка за спазване на изискванията. Примерно, задачи свързани, свързани с маркетинга и оповестяването също са в нашите задачи. Ние наблюдаваме широко мащабни, огромни по мащаба си бази данни в държавите членки. Споменавам всичко това, господин председател, за да разберете по-добре защо беше необходима нашата политика за на скромно, но постоянно увеличение на нашите служители през последните години. И защо парламентът оказа подкрепа на тази наша подкрепа, за което ние сме благодарни. През 2010 година имахме 1,9 в бюджета за 2013 имаме 40 и нашия бюджет се увеличава на 45. Така че нашите планове за увеличение отговарят на многогодишната финансова рамка 2007-2013. Нека да напомня, че това, намале... това увеличение на служителите само показва, че има увеличение от 7,8% в бюджета, докато увеличението на служителите е с 15%. Така че ние се вместваме в финансовите ограничения. Именно по тази причина този скромен растеж беше подкрепен от парламента. Това става всяка година, защото не се стига до увеличение на бюджета. Бих искал да благодаря на членовете на настоящата комисия за подкрепата, която ни оказват и а, искам да а, благодаря конкретно на господин Дерек Вон. За 2013 година онези, които работят в информационните технологии и в надзора също ще има увеличения. Господин председател, е, както миналата седмица споменахте във връзка с освобождаването от отговорност за 2010 година. Няма да повтарям вече казаното, но ще кажа съвсем накратко какво предстои от 2009 до 2011 година беше извършен на много работа в нашият информационен сектор. Нашето изпълнение за 2009 година беше 76, 11 около 90 10%, а Мариан, която седи до мене, има дори по-амбициозни планове за настоящата година. И накрая, господин председател, позволете да спомена нашата стратегия за 2013-2014 година. През 2011 година започнахме един стратегически преглед, който включваше и нашите служители, и много от присъстващите в залата. Знаят, че бяха проведени консултации с външни органи и агенции. Имаше такива и с Европейския омбудсман, който ни даде прекрасни съвети как да, реоргани... как да организираме този свой преглед. И е, въпросът е как да работим по-ефективно и как да увеличим въздействието от защитата на личните данни на европейско ниво. Този наш преглед доведе до изготвянето на този документ, господин председател, който, предоставихме на, който ще предоставим на органите и институциите тази вечер. Тук е до е показана нашата стратегия в средносрочна перспектива до 2014 година. Тук се включват въпроси, които са обсъждани в парламента и до сега, а именно 10-те основни показатели за работата и вътрешните показатели за оценка и мониторинг на нашата работа. Така че се надявам, че вие ще добиете представа за как сме работили, за това как сме работили, какви са резултатите от този преглед. Благодаря. До сега чухме прегледа на генералните секретари. сега има ли някой от колегите, които искат думата? Жан-Пьер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко мен много ме интересува да продължим с повече контакти с Комитета на региони, особено в оценката на управлението на реконите. Вие знаете критиката, която аз съм изразявал в връзка с това, което се предоставя от националните органи. Би трябвало да имаме един коригиращ бюджет от 2012 година, защото видяхме, че ни липсва 9 милиарда. Ня, значи ням, няма да можем да платим тези 9 е, милиарда в 2012 година, тъй като министрите не искаха да поемат своята част от този бюджет, така че трябва да се подобри финансовите условия. Как можем да организираме а, работата в а, Комитета на регионите и а, нашата комисия, Сметната палата би могла да изигра роля на подаване на <clears throat> тревога, за да не се произвежда, да не се случват такива неща, за да може финансовите служби да работят по-добре. И аз свързвам всичко това с функционирането на регионите и с изразходването на тези фондове, които са за съвместно определение. Председателя, благодаря. Госпожа Чешкова, като докладчик, иска отново да вземе думата. Благодаря, господин председател. Бих желала също така да се съглася с всичко, което беше казано тук. Задам няколко въпроса. Един важен въпрос се отнася за процедурата. Представителя на сметната палата спомена съвета, но съвета не е обект на днешните ни обсъждания и също така искам да взема отношение по нещо, което беше казано от, от Сметната палата за Комитет за економически и социални въпроси. Като представител на Сметната палата. Аз об, обсъдих вчера с представител на Комитета по економически и социални въпроси и повдигнатото от Сметната палата съображение и а, бях уверена, че този проблем а, е на път да бъде решен или вече е решен по въпроса за Комитета на економически е, и социални въпроси. Е, това е свързано с е, моята компетентност. Сега по въпроса за Комитета за економическа и социална дейност. Как виждате вие е, са от, отношенията, реги, е, регистрирали ли се подобряване на дейността с вашата комисия, административната и административното сътрудничество с Комитета на региони, възможно ли е да се постигне нивото на економии, благодарение на споделянето на административните разходи между тези две институции. И следващия ми въпрос е как комисията ще участва в а, отношенията с съвета и как може да се възползва Комитета на регионите от това. Следващия ми въпрос е свързан с, економиите, които са постигнати благодарение на местните органи във връзка с, с а, външ, организирането на външни мероприятия. И последният ми въпрос е свързан с освобождаването от отговорност за 2010 година, когато беше предложена нова система за възстановяването на пътните разходи на базата на реалните а, разходи. Това е една процедура, която е в процес на одобряване. Ако тя бъде одобрена, ще е, има е, за известно време функциониране на двете системи. Е, бившата система на изплащане на глобална сума и изплащането на действителната сума изразходвана. Колко време ще трябва този период, паралелен период? И последният ми въпрос се отнася за проекта за модернизиране на управлението на документите и модернизирането на инфраструктурата и информационните технологии. На какъв етап се намира тази а, модернизация. Сега помитета за регионите въвеждането на системата с 6 мерки, каква е ситуацията и, и ако има много голяма заявка на, за външни преводи, може ли да се е, екстернализира, може ли да се възложи навън на подобен превод? Е, по време на обсъждането за освобождаването отговорност за 2010 година се спомена за видеоконференции. Дали тези видеоконференции наистина са използвани и как се възстановяват пътните разходи, които биха могли да бъдат свързани с подобна дейност. И накрая, как се а, урежда възстановяването на разходите за пътни разноски от Комитета на регионите. А сега преминавам към европейския посредник, към омбудсмана. Аз искам да запитам какви са а каква е възможността за получаване на информация за дейността на омбудсмана, как се, какво става с, с електронния бюлетин. Това са две възможности за подобряване на информираността за работата на службата на омбудсмана. Също така има и много професи... възможности за професионално развитие. Можете ли да ни кажете какво означава това? Какви технически проекти бяха изпълнени и кои са оставени за в бъдеще? Във връзка накрая с защитата на личните данни, има един нов вътрешен наръчник във връзка с наемането на нови служители. Това включва ли сътрудничество с ЕПСО? И защо сте а, създали два конкретни поста във връзка с, с въпросите за сексуален турмоз. Има ли увеличение на случаите на сексуален тур, турмоз и как уреждате това във вътрешен план? Що се отнася до нематериалните активи в тук има конкретни компютърни програми за контрол на личните данни. Можете ли да кажете как вие ще а, осигурите защитата на а, чувствителните данни. Това са въпросите обър, а, насочени към институциите, за които аз отговарям. А сега по а, това, което, за което отговаря господин Чарнецки за съда и за сметната палата. Искам да ви благодаря за това, че ми давате възможност да ги представя. Уважаема госпожо, след 15 минути няма вече да имаме устен превод. Въпросът е дали да не помолим за писмен отговор на въпросите. Имате думата, разбира се, както и колегата Чернешски. Искате ли да вземете отношение? Пожарат о писане за отповезение. Да, разбира се, че можем да получим писмен отговор на зададените от мен въпроси, но по, можем да поискаме също така и писмен отговор на, кол, колег, на въпросите зададени от колегата Чернецки, за да има възможност и други колеги да зададат въпросите. Още един колега, колегата Калфин иска да вземе думата. Благодаря ви за проявеното разбиране. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Искам да задам два конкретни въпроса uh, за, на генералните секретари на съда и на сметната палата. Знаем, че съда работи с юристи и лингвисти, които да превеждат различните дела. Бих желала да попитам те в Люксембург ли се намират или се използват информационни технологии, за да може тези юристи-лингвисти да бъдат в дистанционен контакт с съда, защото по този начин може да се спестят административни разходи. Въпросът ми към Сметната палата е първо, имате ли система, с която да можете да проверите резултатите? Генералният секретар каза, че препоръките на Сметната палата в общи линии се спазват. Вие имате ли система, която да провери дали това е направено, дали имате система за докладване, дали е направено това? И доклада на външните е, аудитори аудитори, представяли се на комисията по бюджетен контрол, а ако не, бих желал да се погледне този въпрос. И накрая един общ въпрос, естествено, с удоволствие бихме получили отговор на а, въпросите в писмена форма и особено отговора на омбудсмана е, предвиждате ли развитието на подобни е, показатели за работата и това продължение на въпросите на госпожа Ческо, Чешкова? Дали по-доброто използване на информационни технологии ще направи работата по-ефикасна, но и по-прозрачна? Предвиждате ли да предприемете някакви мерки? Благодаря на колегата Калф Екофин, за съжаление, вече няма как да получим устни отговори. Ето защо моята молба към представителите на другите институции е следната. Дали ам, могат да предоставят писмен отговор на зададените устни въпроси? Виждам, че одобрително кимате с глава. Искам да благодаря на докладчиците за съобхватния доклад. Благодаря ви предварително за писмените отговори, които ще предоставите. Благодаря, че взехте а, участие в създанието. Докладчика иска думата още веднъж. Я бих така хотела подяковата на зачатку. Благодаря и аз искам да благодаря нещо, което не направих в началото. Искам да благодаря на Европейската сметна палата за тяхната дейност, особено тези, които участваха в заседанията на нашата комисия. Искам специално да благодаря на секретарията на нашата комисия, защото това сътрудничество беше наистина отлично и разбира се, всички бележки, всички отговори на колегите ще бъдат включени в моя доклад. Благодаря. Благодаря на докладчика Чешкова, благодаря на генералните секретари на другите институции. Точката за специалните доклади, която я отложихме, ще бъде обсъдена като първа точка по време на следобедното ни заседание днес от 3 часа след обяд. Благодаря ви.